Okay, colleagues, uh, please take your seats. I'm going to start with the... Uh, Уважаеми колеги, заемете местата си. Започвам с приемането на дневния ред. Ако нямате някакви възражения, приемаме дневния ред в настоящия му вид. Добро утро на всички още веднъж. Точка втора, съобщение на председателя. датски, латвийски и гръцки няма да бъдат на разположение в езиковия ни режим днес. По отношение на решенията на координаторите тази сутрин, координаторите е, решиха да изпратят устен въпрос с резолюция по въпроса за Средиземноморския регион. Това е първото ми съобщение. На следващо място координаторите решиха да изпратят устен въпрос с резолюция за стратегията на Европейския съюз за вътрешна сигурност. И на трето място госпожа Лора Ферара от EFDD бе назначена за докладчик по стратегията за права на иммигрантите. От социалистите и демократите имаме също докладчик по становище във връзка с доклада за ОЛАФ господин Джозеф от социалистите е назначен за докладчик по доклада на ИМКО във връзка с а, използването на спътниковите данни. Госпожа Маковей е назначена за докладчик по доклада за финансовите интереси на Съюза и защитата на тези финансови интереси. накрая аз бях назначен от координаторите за член на Либе, работещ по въпросите за неравенството. Имаме и препоръки, които бяха приети от координаторите. Ако няма възражения, те се приемат в този им вид. Точка трета, уважаеми колеги, включва положението след тристранните преговори. Тристранните преговори във връзка с борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза по наказателно правен ред и тристранната среща се проведе вчера. И сега ще чуем актуална информация. Благодаря, Клод. Съвсем накратко. Няма нужда да се разпростираме върху въпроса, тъй като преговорите все още текат. Няколко тристранни срещи проведохме до сега. Госпожа Гресле и аз бяхме съпредседатели от името на Конт и на Либе съответно. Все още се надяваме, че ще имаме успешен изход по време на италианското председателство. Надяваме се, че ще имаме смислено споразумение – И че ще стигнем до него до края на италианското председателство. То наистина работи упорито по намирането на компромиси и на предложения, които да бъдат приемливи от Европейския парламент. Мисля, че напредваме в правилната посока. На третата тристранна среща, която се проведе вчера след обед и която трае около 3 часа, също отбелязахме и то значителен напредък по определението на възстановяване на финансови интереси, докладване на някои задължения, което ако искате, вярвайте, но е много важно за държавите членки, които не желаят да дадат на Европейския съюз специфични данни и статистики във връзка с прилагането на а, престъпленията във връзка с активна или пасивна корупция, злоупотреби и измами. А това е важно за обхвата на новата директива. Бяха обсъдени някои други технически а, моменти но все още остават нерешени значителни въпроси, например включването или изключването на ДДС от обхвата на директивата, определението на сериозно престъпление. Все още има спор във връзка с това правно понятие и включването му или не в директивата. Има я доста разногласия и в съвета по въпроса както и във връзка с давностния период. Поискахме от съвета да се пренапишат много от точките, които с успех обсъдихме вчера, Очакваме и обратна връзка, след като се проведе заседанието на работната среща на съвета на 8 ноември. Следващата тристранна среща ще се проведе на 26 ноември в Страсбург. Аз ще бъда председател и ще ви представя актуална информация веднага след това. Благодаря ви, казва председателят. Ако няма други, които желаят да вземат думата, ще продължим нататък. Следващата точка е за изпирането на пари. Нека да чуем актуална информация от Джудит. Благодаря, Клод. В момента текат преговорите. Вчера имаше тристранна среща. Ще има трета в понеделник. Парламентарната комисия ЕКОН води срещите. Италианското председателство се надява да види осезаем резултат преди края на ротационното председателство. Европейския парламент държи особено на публичния регистър за собственост – голяма битка водим в това отношение, защото някои държави членки не са големи привърженици на този регистр, но пък други гледат с положително око на него. Така че Нека да изразя надежда. Надяваме се, че съвета ще намери начин да доближи позицията си до тази на парламента, ако мога така да се изразя. Европейския парламент гласува за действителен публичен регистр с едва 13 гласа против. Така че аз не мога да се откажа от тази позиция на парламента. За Комисията по граждански свободи е много важно да защитим една силна линия за защита на личните данни – защита на личните данни, както на клиентите, така и на задължените институции, банките и така нататък, както и на равнище е, компетентни държавни власти. В това отношение определено бе разбрано какво имаме предвид. Разбраха както комисията, така и е, съвета. от Генерална дирекция пазари. Досието бе прехвърлено в Генерална а, дирекция правосъдие в рамките на новия състав на Европейската комисия. Там ще се разглеждат въпросите за защита на личните данни за напред. Накратко засегнахме и още една тема, която е от интерес за членовете на парламента, именно политически изложените лица т.е. политиците, които могат да бъдат обект на такива влияния. Европейския парламент гласува доста стеснителна гледна точка в това отношение, като не се включиха роднините и близките на политиците. Остана неразрешен въпроса и за национален, национално политическо изложено лице. Какво означава доместик ПЕП? Дали означава а, национален или а, политик в рамките на Европейския съюз? Това трябва да бъде доизяснено. Надяваме се скоро да имаме резултати. Аз обаче не бързам. А, няма за къде да бързаме, докато не получим желания резултат. Благодаря. Искам само да отбележа нещо за тристранните срещи. Информацията за тях се дава веднага след съобщенията на председателя и затова се претупват набързо. Всъщност това е изключително важна част от нашата работа. И сега трябва да има възможност да се обсъдят тези въпроси и можете да задавате въпроси на докладчиците. Ана има въпрос. Искам само да благодаря на Джудит и доклад, докладчика и съдокладчика за извършната работа. Само искам да подчертая, че вчера излязах много притеснена от тристранната среща, защото по решаващия въпрос за обществения достъп до регистъра на собствениците, виждам, че съветът се съпротивлява независимо от усилията на италианското председателство. Има един технически въпрос, който е решим, а именно връзката между различните системи за е, регистрация в държавите членки. Големите държави членки казват, че са тези, които се съпротивляват срещу централен регистр, но и това може да се преодолее, като се свържат различните регистри. Някои държави членки изразиха възражение, някои не всички, те се съпротивляват срещу самата идея за обществен достъп до регистъра на собствениците. И аз мисля, че това трябва да се каже тук публично, за да знаят заинтересованите лица за какво става дума. Да се упражни необходимото политически, да се упражни необходимия политически натиск. Госпожа Мусолини след това благодаря. Искам само да кажа, че що се отнася до политически обвързаните лица, има някои държави членки на Европейския съюз, които е, във, връз... във връзка с е, решение, например, за банковата система и тъй като не става дума за е, роднини, т.е. няма ясна разделителна линия между лицата, които са политически обвързани, останата част от семейството. Но има ясна връзка, която влияе отрицателно е, при предоставянето на информация. Банките вървят, не, банките не за, правят авто, независима оценка на нашите решения. Има предвид банките в някои държави членки. Джудит има. Оценявам откровеността на Ана и много се радвам, че тя е, като докладчик в Сянка изразява ясното си мнение. По въпроса за госпожа Мусолини не съм съгласна. Аз мисля, че банките се опитват да спазват правните изисквания и не се опитват да попълнят базите си данни с данни, които не са поискани. Онова, което предлага парламентът е различна дефиниция за това, което се предлага. Парламентът предлага по-тясна дефиниция на политически обвързаните лица. Водим битка, тя не е приключила. Ако се окаже, че има банка, която иска повече информация, отколкото се изисква по закон, ще се сблъскаме с интересен случай. Преди да се занимаем с Средиземноморието и въпроса за миграцията, има въпрос, има процедурен въпрос. Дами и господа, искам само да ви информирам, че при предоставянето и обмена на информация за случаи като, например, чешките деца, които са държани незаконно в Норвегия в продължение на 3 години, първоначално родителите бяха обвинени в сексуално посегателство, те бяха оправдани и сега норвежците задържаха децата в продължение на 3 години. Сега тези деца имат деца, тези деца имат родители и въпреки това те могат да бъдат осиновени. И искам да ви призова всички да станем част от едно семейство, да покажем, че ако един има проблем, проблем имат всички така че моля ви подкрепете Чешката република. Петицията е подписана от десетки хиляди души и норвежките власти е, не искат да преговарят и просто хвърлят е, димна завеса. И така си исках да споделя тази информация с вас за нарушаване на законите в някои държави членки, кои, за някои държави, които не членят в Европейския съюз, но има тесни връзки. Председателя, това не е процедурен въпрос и координаторите ще преценят дали ще се занимават с, с въпроса в политическите групи. Колеги, следващата точка в дневния ред ситуацията в Средземноморието една година след събитията в Лампедуза. По време на Зелената седмица, без съмнение, сте били сте се запознали с някои подготвителни действия за устен въпрос и дебат и знам, че отделните политически групи отбелязват напредък. И сега имаме устен въпрос, по който има съгласие на всички групи. Сега ще ви представя текста, след което ще го гласуваме. Ще прочета текста и след това ще гласуваме. Очевидно в устния въпрос, по устния въпрос ще проведем е, дебат в пленарната цел. Ако днес ще водим дебат, нека да участват само координаторите, но много се е, но оценявам факта, че беше проведена оправдано живена дискусия по този важен въпрос. Много от колегите са натрупали е, опит е, и така. Искам да ви дам актуална информация за това докъде сме стигнали. По време на заседанието на Либе на 16 октомври Координаторите постигнаха договореност да подготвят устен въпрос с оглед на пленарната сесия през ноември ситуацията в Средиземноморието. Всички групи участваха и беше постигнат компромис по проекто текст, който ви беше изпратен 28 октомври. Целта е въпросът да бъде изпратен от името на Либе на Комисията на съвета. Аз ще ви прочета текста договорен от координаторите. Текстът го е както следва. През октомври 2013 година Европейския парламент прие резолюция за миграционните потоци в Средземноморието. Всъщност аз чета този текст, тъй като писменият превод не е, не е готов на всички езици. Малко след като съветът създаде специална група за Средземноморието, бяха прияти няколко съобщения на комисията. През октомври 2004 година съвета по вътрешни работи и правосъдие прие заключение за по-добро управление на миграционните потоци. И така, ние искаме съветът и комисията да обяснят как смятат да засилят солидарността в съответствие с член 80 на договора за функциониране на Европейския съюз от една страна спрямо държавите членко, членки на Средиземно море, в, кои, в които бежанците и мигрантите пристигат първо, но също така и спрямо другите държави членки, които приемат най-големият брой бежанци и търсещи убежище. Второ, да обяснят как ще гарантират спазването на задълженията за спасителни операции, като противодействат на криминалното поведение на трафикантите на хора да предоставят информация за практиката на трафикантите. На трето място да обяснят как ще разширят дейностите на Frontex и да потвърдят колко се очаква да продължи Тритон. Второ, да обяснят как ще е, при, как ще разработят безопасни и законови е, пътища за търсещите беженци в Европейския съюз. Пето, да обяснят как ще е, засилят обща политика за презаселване. Шест, на шесто място, как ще подобрят цялостната стратегия за стратегия за сътрудничество с трети страни, по-конкретно регионална защита, презаселване, връщания и премахване на основните причини за миграцията и каква ще бъде тази стратегия в райони, в които има конфликт, като Либия и Сирия. На седмо място, как смята да разработят цялостен подход към миграцията, в това число канали за законова миграция, както обяви председателя Юнкер. На осмо място, подробен анализ за това как се изразходват средствата на вътрешните работи в този контекст, това число фондове, средства за неотложни действия, по-конкретно в областта на миграцията и обежището, граничен контрол, борба срещу трафика и контрабандата и връщането. На девето място да обяснят как ще гарантират ефективно изпълнение на общите стандарти за прием процедури в целия Европейски съюз, като защитават най-уязвимите и насърчават социалната интеграция на беженците и дали комисията е готова да започне процедури за нарушение при необходимост и дали би променила законодателството ако наблюдението се докаже, че това е необходимо. Устният въпрос към комисията и съветът ще бъдат представени в пленарната зала по, през ноември месец. След това ще има дебат. Съответната резолюция ще бъде представена за приемане от пленарната зала през декември. В съответствие с право 128 политическите групи скоро ще бъдат покани от секретарията да се срещнат. Колеги, това е. Ние ще проведем дебат в пленарната зала. Не искам сега да водим дебат по очевидни причини. Ако обаче е необходимо, може би, ако някои колеги искат да кажат нещо в момента, може би координаторите и други колеги, които държат да се изкажат, това би било оправдано. Някои колеги казаха, че не искат да се изкажат. Господин Къркоп е първия, който има думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Искам само да подчертая, защо смятам, че това е много важен въпрос, по много причини. Най-напред, изцяло подкрепям инициативата, но съм малко загрижен, поради промените във връзка с правомощията на Frontex и програмата Мара Нострум. Защото тук, според мен, оставаме някои празноти. Правителствата на някои страни предоставят все по-големи ефективи за спасяване и оказване на помощ и подкрепа на закъсалите в море. И затова това едва ли е добра идея, защото по този начин само ще се насърчат по-голям брой хора да се впускат в тези опасни експедиции. Какъвто и да е крайният резултат, трябва да кажа, че мисълта за това да оставяме хората да се давят в е, европейски води, е нещо, което аз е, не мога да приема. Твърдял съм и продължавам да твърдя, че трябва да правим много повече, за да се борим с източника на проблема, с престъпниците, с онези, които активно насърчават бежанците да предприемат подобни пътувания с опит да влезат в Европейския съюз. Но като казвам това, ще кажа, че съвсем не е приемливо да се опитваме да преодолеем този проблем, като сметнем, че е, ще възпрем подобни пътувания, ако не предлагаме помощ на онези, които я е, се нуждаят от нея в море. Според мен, отговорността не трябва да тежи изцяло върху плещите на една или няколко страни. Трябва да работим заедно и не трябва да оставяме празнота между програмата Марен Остром. Свършвам, свършвам. Председателят прекъсва ораторът. Председателят ще съкрете листа за изказване ще имаме е, пълен дебат по този въпрос в пленарна зала и смятам, че не трябва сега да го обсъждаме. И е, трябва да има някакъв баланс в времето за изказвания. Има много желаещи. Въпросът е много важен. Никой не подценява значението на този проблем за нашата комисия и за европейските граждани. Но тук се сблъскваме с един малък процедурен въпрос. От една страна трябва да гласуваме по устен въпрос, по който няма политическо е, съгласие и то в 9.45. Очевидно, че интересът към този въпрос е голям. И затова сега искам да чуем някои изказвания, но моля да бъдат ограничени в рамките на една минута. И след това Значи, ще, ще дам думата на координатори на другите, които се поискали думата, но ще гласуваме в 9.45. Пак напомням, че ще бъде обсъждан този въпрос е, и тогава ще имат възможност да се откажат всички, които имат отношение към този въпрос и към работата на Frontex. Моля, в рамките на една минута ще давам думата. Давам думата на представител на групата на социалистите. Председателя, всички като че ли вече искат думата по този въпрос. Ще видя как мога да дам думата само на някой от тях. Благодаря, ще бъда съвсем кратка. Радвам се, че успяхме да ограничим обсъждането до един въпрос. А, с право бе посочено, че като се имат предвид проблемите във връзка с миграцията, има много още проблеми и въпроси, които трябва да бъдат изяснени. Колкото до контекста, а, имаме а, документ, който може да бъде изходен пункт ще видим какви са плановете на новата комисия, какво господин Замополос мисли по този въпрос. Ще има редица допълнителни въпроси, които трябва да бъдат зададени. И ние, разбира се, комисията Либе ще играем много важна роля в рамките на тези разговори. И координаторите ще трябва да разгледат редица аспекти на проблема за миграцията. Трябва да разгледаме всички въпроси. Слушах различните въпроси, списъкът на въпросите, които може да зададем. Но мисля, че това е един добър изходен пункт за работата с новата комисия, председателят. Благодаря, че бяхте кратка. Сега думата има Ребека. Благодаря. И аз ще бъда кратка. Съгласна съм с колегите които посочиха, че дебатът по този въпрос е много важен. Устният въпрос, по който ще гласуваме, обхваща всички въпроси, които се отнасят до темата и нашата група очаква конкретен дебат. За първи път имаме комисар, който отговаря само за този портфел, и се надявам, че това ще доведе до конкретни заключения. Миналата година дебатирахме този въпрос, приехме цялостна резолюция, но мисля, че това не бе достатъчно. Очаквахме нещо повече. И затова сега очакваме конкретни резултати. И както бе посочено, не може да се очаква цялата тежест да поемат една или две страни. Трябва да видим как тази отговорност може да бъде поета от всички страни членки. Първо давам думата на Хуан. Благодаря. Трябва да кажа, че в началото на новия мандат, мандат би било уместно да имаме именно такъв устен въпрос който повдига най-важните въпроси. За да видим как могат да се засегнат всички въпроси, които са част от мандата на новият комисар. Солидарността, борбата с трафика на хора и така нататък. Много важно е обаче да имаме ясна европейска доктрина. След влизането в сила на Лисабонския договор. Доктрина, която да се подкрепя от всички европейски страни, дори от тези, които не подкрепят а, изцяло нашето виждане за емиграцията по бившия трети стълб. Защото а, се казва, че спасителните операции по море трябва да бъдат прекратени. Защото те насърчават трафика на хора. Затова ние смятаме, че е необходима европейска доктрина, в която също така да са разписани задължения и за онези страни членки, които възразяват срещу някои от клаузите в такива страни като е, Обединеното кралство, например. Господин Демера, благодаря, господин председател. Някои кратки забележки. Съгласен съм с колегите, че това е извънредно важен устен въпрос. Трябва да обърнем вниманието на Европейската комисия и съвета към този важен проблем. настояваме за солидарност. И операцията Trident, тризъбец, трябва вероятно да бъде, да бъде преименувана на операция безнаказаност. Поради е, сроковете, поради бюджетът, тя не може да е, замести операцията Маре Ностром. Трайдент е, не може да изпълни задачите за спасяване на е, онези, които имат нужда от помощ в море. Трябва да бъде сериозно обсъден този въпрос. както виждаме, дори при едни такива кратки изказвания може да се засегнат най-важните въпроси. Не е необходимо дълго обсъждане, за да се стигне до тях. Благодаря, господин председател. И аз ще бъда кратка. Подкрепям направеното предложение. Ясно е, че по този въпрос трябва да се води дебат, като се засегнат всички аспекти на положението в Средиземно море. Знаем какво стана с Маре Нострум. Знаем, че Фронтекс не може да замести всичко това, което италианските служби за спасяване по море правят трябва обязателно Европа да поеме своята организация за защита и спасяване на живота на бежанците в Средиземно море. Благодаря, председателят. Благодаря. Благодаря ви за вашата крат. Благодаря, господин председател. И аз одобрявам тази инициатива. Съгласен съм с предлагания текст, но смятам, че в бъдеще не трябва да задаваме толкова много въпроси. Смятам, че текста съдържа прекалено голям брой въпроси. И когато задаваме въпроси на съвета и на комисията, трябва да изберем само най-важното. В бъдеще трябва да бъдем по-внимателни, когато подбираме въпросите, които задаваме и те не трябва да бъдат толкова многобройни. Председателят, разбирам вашето предложение, прав сте. Но смятам, че а, по един такъв важен въпрос трябва да окажем политически натиск на съвета и комисията. А, дори а, и външен натиск трябва да се окаже до ноември, когато ще се дебатира този въпрос но съгласен съм с това, което казвате. Госпожа Бенбърг. Благодаря. евродепутатите като че ли не знаят какво става в Средиземно море. Говорим за спешни решения, за хуманитарна сага, но трябва да се знае колко сериозно е всъщност положението. Но, трябва да вземем решения, които са очевидни за, дори за най-големият политически глупак най-лесно е да се помогне на Либия. Трябва да погледнем какво е положението там в рамките на борбата срещу исламизма. Сирия, Палестина, Ирак. Защото оттам се изнасят бойци в Ирак, Нигерия и другаде. Е, няма да се изненадам, ако Мали, Нигерия и другаде е, тези хора участват в усъкътяване, е, отвличания на хора и така нататък. И трябва да подкрепим това, което комисията се опитва да направи. Трябва да помогнем на страните, откъдето идват бежанците, да укрепят своя капацитет, да охраняват своите гражданици и те да оказват помощ на беженците на място. Необходим е по-добър мониторинг на Средиземно море, за да можем заедно, заедно с страни като Либия, да предприемем мерки, за да не се оказва, че хората а, биват изпращани в, на борда на негодни кораби да прекусяват е, Средиземно море. Благодаря ви. Аз също ще говоря на шведски. Колежката, която се изказа преди мен, представлява крайното дясно в Швеция. Надявам се, че никой тук от вас а, не се почувства като идиот, след като чу описанието, което а, бе направено току-що. Предполагам, че не това беше намерението на а, колежката. А, това може да бъде нашата изходна точка, която може и да не е перфектна, а, но отказаното не мога да се съглася с всичко. Факт е, че все повече хора ще умират в Средиземноморския регион, ако преустановим програмата Маре Ностром. Много от държавите членки нямат необходимия капацитет, а не разполагат и с конкретен мандат да действат в рамките на тази програма. Важно е да обсъждаме въпроса и да се вслушваме в казаното от комисията и съвета. Нещо трябва да се промени, коренно да се промени в имиграционната ни политика и трябва да направим тази промяна заедно. Благодаря. Председателя. Малко необичайна е ситуацията да трябва да ви карам да съкратите времето си за изказване по тази важна тема. Добре. Искате думата съвсем накратко, моля ви. Наистина поискахте думата по-рано, така че нека да ви чуем накратко. Благодаря ви за дадената дума, господин председател. Ще бъде изключително кратка. Просто бих искала да подчертая значението на този устен въпрос в контекста на скорошните събития в Южна Испания. Наистина драматични са обстоятелствата. Има много неоправдано насилие от страна на силите на реда в Испания. Затова исках да подчертая значението на този устен въпрос. Необходимо е Европейския съюз да следи за съблюдаването на човешките права. Не трябва да се обосновава законово обратното връщане на иммигранти, защото по този начин ние възпрепятстваме тези хора да стигнат до международни инструменти, които им осигуряват закрила. За това бих искала да осъдя практиката на испанското правителство да връща обратно мигрантите. Председателя, да, никого не чухме от зелените, за това заповядайте. Съвсем накратко, господин председател, аз просто исках да посоча, че това е законно избрано и демократично избрано правителство на Испания. Първо трябва да се проведе разследване, а след това да се отправят критики. Критиките, които чух преди малко, ме накараха да взема думата. Нашата държава спазва човешките права, както всички останали държави членки на Европейския съюз, така че не мога да се съглася с казаното. Председателя. Добре, благодаря. Нека сега да преминем към режим на гласуване. Ще имаме дискусия в пленарна зала. Наистина съжалявам, че трябва да съкратим дискусията тук. Въпросът наистина е изключително важен. Нашата парламентарна комисия трябва да води Европейския парламент в отговора, който дава на този проблем. Това ще бъде и обект на а, моята дейност а, за напред. Зная, че и колеги ще се изкажат с оглед на техния опит по въпроса в пленарна зала. Аз също ще го направя. Сега да преминем към гласуване и включването на устния въпрос в текста. Имам усещането, че някои от вас ще са забравили картите си за гласуване, затова бихме могли да гласуваме с дигане на ръка. А, нека да бъдем честни, а, кой е си е забравил картата. Виждате ли, аз просто предчувствах, че така ще стане. Познавам ви добре и виждам доста хора, които ме гледат виновно и гузно. Да, да, виждам, виждам. Само като ви погледна, разбирам. Нека да гласуваме с дигане на ръка. Не мисля, че ще има някакви спорни моменти в този устен въпрос. Въпреки казаното от господин Коелио, което беше съвсем основателно, има процедурен проблем с съвета. Да, действително задаваме прекалено много въпроси. но мисля, че сме в правилната посока с написаното тук. Съгласни ли сте да гласуваме с дигане на ръка? Добре. Кой е за? Okay. Uh, who's against? Против? yeah. А, извинявам се, трябва да преброим. Добре, кой е за? Give the secretary a chance to count. Да дадем на секретарята възможност да преброи гласовете. It's better just to say who's against and count those, no? Може би беше по-добре да попитаме кой е против и да броим гласовете против. Просто сега ми хрумна. And so did you, by the way, Roberta. You go. Okay, who's against? Кой е против? Any abstention? Въздържали се. Stating. You can... Вие не се въздържате, нали така? Рядко се случва. Oh, she's colleagues, so 51 for... 51 гласа за и 4 против и няма въздържали се. Okay. Thank you. So we move on to the next. Благодаря ви. Преминаваме нататък. Colleague, we move on to item 7, which is Преминаваме към точка 7. Равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Okay. So colleagues, um... Уважаеми колеги, както знаете, комисията публикува предложение за директива за равно третиране. Ще направим кратка почивка от няколко секунди, за да изчакаме докладчиците да дойдат в залата. Colleagues, um, our rapporteur is here now, so... Докладчика е тук, колеги. Благодаря ви за проявеното търпение. Продължаваме с точка 7. Моля колегите, които са дошли в залата специално за тази точка, да вземат местата си. Та казвах, че комисията публикува предложението за директива за равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждение, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Това е всъщност преразглеждане на хоризонталната директива срещу дискриминацията от 2008 година. През април 2009 година Европейския парламент прие позицията си на първо четене. Тогава докладчик беше Каталине Буитен Век – по време на седмия законодателен мандат докладчик по това досие беше Раул Ромева и Руеда, а сега новия докладчик е госпожа Урике Луначек, която току-що влезе в залата. Урике, сега ще ни представиш актуална информация по темата. Ще чуем също и представителите на италианското председателство и представители на Европейската комисия. Нека да чуем първо председателството. Госпожа Виклиета, вие ще получите думата първа. И е, грация. Благодаря за тази възможност. Благодарим на Европейския парламент за тази възможност да представим докъде е стигнала работата по това досие. През тези години беше постигнат сериозен е, предък от предишните председателства. Досието е сложно. Е, в него са обединени различни области, в които е, предстои да бъде извършен напредък. Директивата в областта на заетостта е, е току-що приета. Това предложение е доста сложно, защото е адресирано към различни форми на дискриминация, иска да включи всички области, в които все още няма напредък. Предишното председателство работи много добре, но то се насочи към конкретни аспекти. Някои председателства обърнаха внимание повече на уврежданията, други по въпросите свързани с възрастта. Ние наследихме от гръцкото председателство добро, добре свършена работа, която е основа за това, което вършим ние. Изтръгвайки от идеята за дискриминация, различното отношение е, в зависимост от възрастта, което може да доведе до преференциално отношение. И така наследихме е, добро наследство. Остават е, все още четири нерешени въпроса, които все още не са решени в съвета, защото член 19, както знаем, изисква консенсус. Четирите нерешени въпроса са първо, приложното поле, е, така наречените предварителни мерки, т.е. достъпа е, в област по отношение на е, лицата с увреждания, разпределението на правомощията между националното и европейско ниво и по-нататък правната сигурност ние е, използвахме тези четири въпроса като основа за работа. Създадаха се работни групи. Е, ние отчитаме е, трудностите на досието, отчитаме и това, което каза новия председател на Европейската комисия и така съсредоточаваме и съсредоточаваме върху два въпроса. Първо, достъпа и разумните трудности. Актът за достъпност все още не е прият и не знаем какви са намеренията на новата комисия. Вторият аспект е наблюдението, защото според нас в директивата няма система, която да съдължава държавите членки да събират данни и да докладва, за да може да се осъществява контрол върху политиката за борба срещу дискриминацията. В заключение, аз искам да бъда кратка, комисията със сигурност ще добави други аспекти. Е, италианското председателство, освен на двата аспекта, свързани с лицата с увреждания и наблюдението, е възприела два, още два приоритета. Първо, нов прочит на документите. След толкова години работа, може би повечето от нас вече не са наясно с, с смисъла е, и насоката на директивата, тъй като директивата е насочена срещу различни форми на дискриминация. И ние искаме да видим кои са най-проблемните области в съвета. Знаем, че ня... за някои делегации е трудно да включат достъп до обучението, да речем, или социалната защита. Нека да се насочим към тези въпроси. Второто ни намерение е да проведем един дебат за съгласуване. Ще се, италянско председателство ще проведе дебат между министрите, за да се види Кои са пречките, поради които съветът не може да постигне единна позиция? Тук искам да подчертая, че всички държави членки споделят целта на директивата. Има проблеми от друг характер, но никой не успорва принципите, поради които е необходимо да се запълнят съществуващите празноти. Ние ще проведем дебат в Корепер, за да видим дали има альтернативни пътища. А може би е дошъл момента да, да, да обмислим альтернативни възможности, за да се за да постигнем съгласие по е, окончателен текст. Благодаря. Благодаря. Точно исках да ви кажа нещо, но се разкашляхте, затова няма да ви го кажа. Да, държавите членки споделят целите на директивата. Всички държави членки споделят нашите цели но аз много се надявам докладчикът да разгледа въпросите в подробности. Господин Оливера има думата от Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Добро утро, дами и господа. Моето изказване има за цел само да потвърди това, което вече знаете. Комисията е изразила ясен политически ангажимент тази директива да бъде приета. Ние смятаме, че тази директива е необходима, смятаме, че предложението е разумно и ако е необходимо да се усъвършенства, може да се усъвършенства, както знаете, председателят Юнкер – каза пред парламента, че ще се опита да убеди неохотните членове на съвета да приемат директивата и комисарят за правосъдие, въпрос за защита на потребителите, госпожа Вера Юрова изрази желание да се работи по този въпрос като приоритетен за мандата също така искаме да кажем, че италианското председателство извърши забележителна работа в трудни условия. Работим в тясно взаимодействие с тях и те надграждат върху работата на предишни председателства. Надяваме се това да доведе до, до по-съвършенстван вариант – ние очакваме да чуем, очакваме да работим с заместник председателя на Европейския парламент госпожа Луначек. Нека обаче да очертая няколко аспекта на това досие. Хубаво е да а, знаем, че подборът на докладчиците в сянка говори за интереса от страна на парламента. Последният въпрос Последното, което искам да направя, е да поискам вашата подкрепа. Както знаете, Европейския парламент настоява за тази директива, винаги е подкрепил комисията. Искам да отдам дължимото на Каталайнен, в резултат на която беше постигнато солидно мнозинство при гласуването. Разбира се, не бива да забравяме работата и на предишния доклад, че господин и Руеда. Обедени сме, че ако директивата бъде приета, то ще бъде благодарение на усилията на Европейския парламент. И така, нашия призив към вас е да продължавате в същия дух. Благодаря ви много. Сега Думата има докладчика Аурика Луначек. Благодаря, е, господин председател. Аз съм нов докладчик по тази тема. Радвам се, че беше включена в дневния ред. Искам да благодаря на италианското председателство за неговите усилия. И разбира се, благодаря и на комисията за подкрепата и сътрудничеството в миналото. За мен въпросът е следният. Защо някои страни членки не приемат принципа за равно третиране, който трябва да бъде вграден в документа. Разбирам, вие, председателството, вярвате в този принцип, приемате го. Ние смятаме, че всички страни споделят принципа за не дискриминация, но защо тогава не правят повече? И след като внимателно съм следила работата по това досие, смятам, че тук не е въпрос за технически подробности, не е, не е въпрос за правна яснота. Въпросът не опира до една или друга подробност. Комисията твърди, че текстът може да бъде усъвършенстван, подобрен, но не там е въпросът. Всичко опира до политическата воля. И италянското председателство и други преди него ясно знаят, че трябва да решим как да поощрим правителствата, които се опъват да приемат тази работа. Въпросът е политически. Става дума за равенството. В директивата за заетостта е казано, че всеки, независимо от а, е, а, е, всички други фактори, трябва да бъдат третирани еднакво. Това е факт. Защо тогава някои хора, поради цвета на кожата си или расата, е, могат примерно да съдят една дискотека, ако не бъдат пуснати вътре, обаче една а, двойка а, гейове не могат да съдят дискотеката, защото не ги пуска вътре. А, това е дискриминацията между различни видове групи, малцинствени групи. И, и ние искаме да има истинско равенство, така както това е заложено в договорите. Примерно хората в инвалидни колички имат право да имат достъп навсякъде сами, без да трябва да има някой, който да им помага. Имам един колега в, от австрийският парламент, който, която е в инвалидна количка и просто тя отказва да има винаги някой, който да й помага да се качи а, по някаква рампа или а, другаде, за да отиде до клозета или където и да е, защото там има стъпала, примерно. Трябва Европейският съюз и съвета да, да много ясно да разберат какво нашите граждани очакват от Европейския съюз. Те очакват гражданите да бъдат третирани еднакво. И това е моето искане, обращение към членовете на Европейския парламент. Много е важно. Всички вие, онези, особено онези, които принадлежат към партии, които са на власт във вашите страни, моля, говорете с вашите колеги, че става дума за правата на гражданите. Ние винаги разправяме по време на избирателните кампании колко важно е това но не изпълняваме обещанията си. А, ние, парламентът и комисията, сме свършили своята работа, но съветът не е още направил необходимото. И сега да се спра още на някои аспекти на въпроса. Значи става дума за равенство, за недискриминация – да не дискриминираме едни, докато даваме права на други. Както е примерно директивата за достъпа до услуги и стоки. И пак ще кажа, ако е, имаме правно обвързващи документи, че не трябва да има дискриминация, не само по отношение на расата, а и по всички други показатели, за които говорим. Много се радвам, че господин Юнкер, новият председател на Европейската комисия, ясно заяви, че това е негов приоритет, един от неговите приоритети. Затова уверена съм, че ще получим категорична подкрепа от страна на Европейската комисия. Надявам се също така, че не само италианското председателство, но и следващото латвийското председателство ще бъде на наша страна. И още нещо. Някои правителства, примерно както германското, от, вече от много години твърди, че това ще бъде твърде скъпо. Да, наистина, достъпността, особено за хората в инвалидни колички, е, струва пари. Но, примерно, обаче, какво да кажем за майка или баща с малко дете в количка? И за тях е трудно да имат достъп навсякъде. Разбира се, осигуряването на подобен достъп не е безплатен, струва пари. Но а, трябва да дадем възможностите, възможностите на хората да си живеят живота пълноценно, не само частният, но също и професионалният живот. И един довод, който е понякога необходимо да използваме. Трябва да кажа, че липсата на подобен достъп вреди на обществото и вреди на економиката, ако щете, защото става дума за хора, които не могат да се осъществяват пълноценно, защото са жертва на дискриминация по отношение на достъпа си до стоки и услуги. Това също не трябва да се забравя. Има едно проучване по този въпрос, което трябва да бъде продължено, да се види каква е цената на неосигуряването на достъп навсякъде за всички. Тоест, фактът за цената е също много важен. Не трябва да допускаме правителствата да дискриминират по този въпрос. Съжалявам, че малко повече време отнех. Трябва необходимо е да чуем и другите. Благодарим на италянското председателство, благодаря на комисията за тяхната подкрепа. Необходимо е заедно с колегите депутати да видим как да потикнем нашите правителства да направят по-нататъчни качества, така че е, по-нататъчни стъпки, така че е, равенството да бъде не само на думи, а също така осигурено на практика. Председателят. Благодаря Урлика. Всички докладчици в сянка са тук. като имаме предвид, което казаха представителите на италианското председателство и на Европейската комисия, аз не задавах въпрос към председателството, само казвах, че председателството винаги споделя като че ли нашите принципи. Това каза и госпожа Луначек. Това бяха просто коментари, не бяха въпроси, така че не е необходимо да получат отговор от представителите на председателството. И така. Преди да дам думата на докладчиците в сянка, господин Болият и след, след това, а господин Болият и след това ще дам думата на представителите в сянка равното третиране и недискриминацията са един от най-важните принципи на Европейския съюз и ние трябва да направим всичко възможно, за да е, осъществим техните изисквания. Целта на директивата е да се осигури равно третиране на всички, независимо от е, тяхните убеждения, възраст, е, сексуални сексуална ориентация и така нататък. Всички трябва да се работим за постигане на тази цел. Директивата дава възможност на националните власти да постигнат нейните цели за борба с демикра... дискриминацията. Директивата обаче трябва да бъде подкрепена много по-енергично – енергично трябва да бъдат подкрепени и ценностите, чието изразител е тя. Но има и някои процедурни въпроси, е, които не трябва да ни пречат да осигурим равен достъп на нашите граждани. Призовавам италианското председателство да реши всички все още нерешени проблеми. Напълно съгласен съм с председателството, че е необходима система за мониторинг за реалното прилагане на директивата. Председателят Краса от НФП. И аз се радвам, че италианското председателство има волята да преодолее застоя по този въпрос в съвета. Разбира се, ние споделяме тези принципи, но редно ли е след толкова много години тези принципи за недискриминация? Не са ли те очевидни? Европейския съюз е против дискриминацията и за равно отношение към неговите граждани. Крайно време е да оценим какви са проблемите в съвета и да ги решим. Всичко, което каза докладчика, трябва да се вземе предвид. През 2009 година парламентът прие позиция по този въпрос. И сега италианското председателство казва, че ще започне цялостен дебат по този въпрос. Питам, взели ли сте предвид позицията на парламента от преди 6 години? Взимате ли я под внимание и до каква степен? Разбирам, че ще се спрете на а, два въпроса а, и това е много важно. Ще направите разлика между а, достъпът а, от една страна а, и а, допустимостта от друга страна. Разбирам, че става въпрос тук за цената на всичко това, за субсидиарността, за това кой ще понася разходите, но Въпросът с разходите трябва да бъде най-напред решен. Смятам, че дебатът в този парламент ще бъде полезен и съм готов да работя с останалите, готов съм да работя с останалите докладчите в сянка, за да видим как да преодолеем сегашното положение на нещата, надявам се че министерската среща ще бъде не начало на една дискусия, а ще стигне до конкретни предложения за това как да постигнем напредък. Благодаря. Разбира се, както госпожа Луначе каза, всичко това струва пари. А сега Силви. Благодаря, господин председател. От чух това, което казаха е, представителите на италянското председателство. Е, Напълно споделям е, това, което се каза по отношение на трудностите при изпълнението на тази директива. Разбира се, е, виждам е, и съм съгласна с това, което се предлага, за да се постигне по-нататъчен напредък и това, което парламента прави, за да го, му помогне. Е, знам, че има известна умора като че ли, защото вече 6 години този въпрос е блокиран. И, и продължават да, да се трупат факти на дискриминация. Не само за хората с увреждания, но дискриминация и срещу други групи европейски граждани. След, след европейските избори стана ясно, че имаме нужда от свързана Европа, от Европа, която се бори срещу дискриминацията. Става дума, че въпросът е много деликатен. Не можем да оправдаем, не можем да обясним на нашите граждани е, на какво се дължи е, блокирането на този въпрос. Е, и европейските институции трябва ясно да покажат, че те също искат да осигурят защита на нашите граждани. Два въпроса. Първо, да се върнем към някои от доводите на страните е, членки, които оправдават застоя с е, цената на осигуряването на подобни е, условия, на подобен достъп. Необходимо е да се цитират изследвания за това колко струва липсата на осигуряването на подобен, на подобен достъп. Примерно достъп до определени услуги, достъп до здравни услуги, достъп до жилище и така нататък. И е, необходимо е да се покаже, че осигуряването на достъп до всички тези услуги, е, е, от него ще има полза. Втори въпрос, към който трябва да се е, обърнем, след вече толкова години застой, трябва да видим какви са възможностите за маневриране. А, предишният комисар по въпроса на правосъдието а, а, направи предложения във връзка с директивата, те могат ли да деблокират нейното прилагане. Мисля, че този въпрос също трябва да бъде разгледан в тази светлина. Благодаря, Силви. Сега Софи Индвелт. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителите на италянското председателство и на Европейската комисия за тяхната подкрепа по този въпрос. Аз съм докладчик в Сянка не от предишния, от по-предишният мандат на парламента. Трябва да кажа, че това трябва да е едно от най-дълговечните досиета в Европейския съюз. Това беше отбелязано и от други колеги. Каза го и представителката на италианското председателство. Страните членки, казва се, споделят една и съща цел, но очевидно, че не е така за това как може нашия парламент да приеме позиция през март 2009 година. Защо тази, комисия, тази позиция не е приета от страните членки? Не става дума за технически трудности, става дума за липса на политическа воля. От 2008 година, когато бе направено първоначалното предложение, политическият климат, политическата реалност се промениха. И много от е, европейските е, страни са под натиска на хомофобски, антисемитски, е, антиромски и други партии, прекъсва я председателят. Да, свършвам. Мисля, че бях доста пълна, изчерпателна. Не е ли а, е, е, фактически факт това, че политическите партии се боят? Ако става дума за технически трудности, защото те не заявят един по един проблемите, не сложат на масата позицията си, защото ако искат е, да осигурят равно третиране, равно отношение към гражданите, това може да бъде направено от днес за утре. Процесът започна 2008, сега е 2014. Кога смятат страните членки да приключат работата по това досие? Казва се, че разходите а, са значителни. Те се използват като претекст. Госпожа Луначек тук спомена как може някой, който е производителен и който може да бъде от полза за държавата, да осигуряването на условия за неговата работа да струва скъпо на страната? Трябва да престанем да използваме хората с увреждания а, като а, а, повод за извинение. новите сгради биха могли всички да бъдат приспособени за да бъдат достъпни за хора с увреждания. Защо да е необходима европейска директива, за да се осигури равно третиране на европейските граждани? Говори се за субсидиарност, но това е, е основно право. Нека да престанем с преструвките, да хвърлим маските, да престанем само с празните приказки и да изпълним онова, което отдавна вече е решил Европейския парламент. Благодаря. Благодаря, Софи. Следващия оратор, заповядайте. Господин председател, ГУЕ изцяло подкрепя тази директива. Но трябва да заклеймим лицемерието на съвета и на комисията по това досие. Европейския елит в името на човешките права се кълне – но на практика никой не иска правно вързващи правила за прилагането на тези човешки права. Виждаме какво се случва с тази директива в продължение на толкова дълги години. Нека да ви дам един-два конкретни примера за начина по който политическия елит гледа на равното третиране и на човешките права така наречения меморандум на тройката, който се прилага само в някои държави членки, можем да видим следното. В Гърция тройката, която включва Европейската централна банка и Европейската комисия, Та, тройката наложи на Гърция да заличи по-голямата част от социалните помощи за хората с увреждания. Това е нарушаване на член 21 от хартата с основните права на Европейския съюз, а тя е в сила. Очевидно е, че никой не желае да се прилагат още по-правно вързващи правила, както това би станало, ако се приложи директивата. На следващо място, по отношение на заетостта защото това е и целта на директивата, която вече е в сила. Тройката наложи на гръцкото правителство да снижи най-низкото възнаграждение за младите хора под минимума, социалния минимум, като по този начин се наложи дискриминация на младите хора спрямо останалите работници. Както казах, това става въпреки, че вече имаме в сила съответната директива и въпреки, че член 21 от хартата с основните права изрично забранява подобен вид дискриминация. Явно е, че липсва политическа воля, затова трябва да заклеймим подобно лицемерие. Благодаря ви. Госпожа Джирик от ЕКАРЕ. Господин. Благодаря ви, господин председател. Ще говоря на полски. Бих искал най-напред да поздравя госпожа Орике Луначек, госпожа Интфелд и всички колеги, които говориха за хората с увреждания. Благодаря ви за това, че подкрепят идеята за повече солидарност с тези хора. Когато бях в полското правителство, ние наистина отбелязахме важна крачка напред, за да помогнем на хората с увреждания да имат достъп до различните сгради. Аз бих искал да погледна въпроса под по-различен ъгъл. Имахме Изслушахме кандидатите за комисари, изслушахме техните очаквания, техните виждания, включително и по отношение на групата ЛГБТ. Явно е, че на политическо равнище няма обаче консенсус по въпроса. Полската конституция, унгарската конституция, случващото се в Литва, референдума в Харватия го доказват – Имаше и много протести в държавите, които приеха законодателство в подкрепа на групата ЛГБТ. Не смятам обаче, че тези правителства са виновни по какъвто и да е начин за дискриминацията. Има много еднополови семейства, които не трябва да бъдат считани за заплаха за обществото този контекст бих искал да кажа и следното. В името на защитата на правата на хомосексуалистите ни се налагат много правила, но това е спорна точка в Европа. Много разногласия има по въпроса. Ако желаем да наложим подобни законови норми в държави като Грузия и Харватия, виждаме какъв е резултата. Невъзможно е да направим каквото и да е, в случай, че самото правителство поставя под въпрос моралното наследство на Европейския съюз. Благодаря ви, казва председателя. Следващия оратор от името на социалистите и демократите. Uh, uh, Благодаря ви. Аз също бих искала да се присъединя към онези, които подчертаха значението за защита на правата на хората с увреждания. В Талин миналата седмица имаше конференция, организирана от социалистите и демократите по отношение на правото на достоинство. Това е основно право. Имаше много хора, не само в инвалидни колички, но и с други видове увреждания. Всички тези хора искрено се надяват, че ние тук в нашия парламент ще им помогнем да решат проблема си. Проблема не се свежда само до достъпа до трудовия пазар. Има и много други хора с различен вид увреждания, чието достоинство се накърнява в ежедневния живот. Те имат многобройни ежедневни въпроси и те не могат да бъдат решени. Това засяга около 80% от хората с увреждания. Също цялото бреме пада на близките на тези хора. А, никой не е задължен да помага на семействата с хора или с деца с увреждания. Това накърнява тяхното достоинство. Да, има някакво ниво на помощ, но то не е достатъчно. Основните права, включват и правото на достоинство, което означава, че всеки човек с увреждане трябва да бъде подпомогнат. Хората с увреждания могат да работят и това ще ги включи в економическия цикъл. Това е добре, но нека да не гледаме само през призмата на економическите ползи, а и от гледна точка на правото на достоен живот. Благодаря, госпожа Елгастинас. En dat personen met een beperking 10% van de bevolking uitmaken. Искам да ви напомня, че 10% от населението в Европа имат увреждания, т.е. става дума за една доста голяма група. Никога да не забравяме, че те трябва да бъдат третирани като всички останали граждани, за това е толкова важна директивата. Тя няма да реши всички е, проблеми, но ще бъде стъпка в правилната посока. Освен това, е, тук става дума за е, промяна в менталитета. Лицата с увреждания има какво да допринесат в нашето общество. Това обаче може да стане, като се премахнат всички пречки в обучението, в жилищата, но също така и социалния живот. Само така можем да говорим за истинско участие. Директивата следователно е много важна. Трябва да се съсредоточим върху достъпността на средата. Много често има е, чисто, чисто и просто физически бариери пред участието в живота на обществото. Освен това, има и, конвен... и конвенция, подписана от различни държави. И сега дойде моментът да преминем от думи към дела. Да, разбира се, държавите членки си имат свои закони, принципи, традиции и правителствата са длъжни да се съобразяват с това. И заедно с това много е важно да, се, да разработим една политика, която да не изключва никого. Благодаря. Благодаря, Елга. Доста колеги поискаха думата. Ще затворя списъка с ораторите. Да чуем Питър. Благодаря ви, господин председател. Ще кажа няколко думи на унгарски, защото полската колега а, каза нещо във връзка и с Унгария и унгарската конституция. Нека да се върна 100 години назад. Искам да кажа на всички, че не съществува семейство, което да има монопол върху семейния живот. Не е вярно, че унгарското общество осъжда форми на е, семейство, които са различни от традиционното, или пък съюзи на лица от е, един и същи пол. Да, правителството го прави, но не и обществото. Абсолютно недопустимо е да има дискриминация а, на основа сексуална принадлежност. Когато има дискриминация а, срещу човек а, поради сексуалната дискриминация, се извършва всъщност сериозно нарушение на правата на човека. Благодаря ви господин Уджаджовски. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja, też będę mówił e, tak jak... Благодаря ви, уважаеми господин председател. Аз също бих искала да се изкажа на полски, както колегата. Смятам, че ако желаем да проявим добра воля по отношение на тази директива, ще поставим основно акцента върху правата на хората с увреждания. В това отношение всички сме единодушни. Ако Европейската комисия ни представи директива, която поставя в основата си правата на хората с увреждания, не смятам, че е, ще има какъвто и да е проблем. Не съм съгласен с казаното от колегите, които се изказаха преди мен и които сочеха с пръст държавите членки, обвинявайки, обвинявайки ги в дискриминация. По мое мнение, трябва да следваме разписаното в Лисабонския договор. Там се гласува доверие на държавите членки и се проявява уважение към тяхните конституционни традиции. Ето защо трябва да изхождаме от принципа, че основните права на гражданите, правата на семействата се спазват от държавите членки. Имаме договорите в това отношение. Разполагаме и с хартата с основни права. Разполагаме и с конституциите на държавите членки. Та нека да е ясно. За някои държави, между които несъмнено и Полша, все още е, не се приема идеологията по отношение на групата ЛГБТ. Това се дължи на правата на традиционното семейство, както това бе казано от колегата. Тук става въпрос за ключова промяна в европейската цивилизация и в римското право. Не трябва да се очудвате, че полците и харватите излизат на протест. Това а, подкопава един основен елемент от нашата цивилизация и за това се стига до протост, протести. Докато директивата за борба с дискриминацията продължава да налага на държавите принципи, които не съответстват на техните традиции, ще има и проблеми. Не може да се поставя акцента само а, върху а, хо, правата на хората с увреждане. Но ако го направим, тогава ще видите и как бихме могли да отбележим напредък. Колегата Марек Юрек също спомена, че няма единодушие по отношение на групата ЛГБТ. И за това се стига до е, това смущение в Европа и това разединение. Не смятам, че по този начин ще стигнем до където и да е. Благодаря. Благодаря ви, казва председателя. С това ще приключим дискусията. Бих искал да благодаря на всички ви за участието. Мисля, че всички сте съгласни, че тук виждаме какви точно са и правомощията на нашата група. Силви, процедурен въпрос ли? Да. Питам се, редно ли е да се правят каквито и да е изявления а, в тази зала? А, нормално ли е да се казват толкова унижителни за човешките същества думи? Вие не смятате ли, че трябва да помислим малко върху казаното? и да изработим ясни правила за изказванията в тази комисия, за да не се стига до обиди. Лъжим се, наистина. Не, чувствам се неловко в тази зала. Задушавам се от възмущение. Председателя мисля, че вие се позовавахте на предишните коментари. направихте а, искания от вас коментар. Мисля, че има колеги, които ще се съгласят с него, за което ви благодаря. Председателя. Да, мненията са разнопосочни, но няма да откривам нова дискусия. Разбрахме какво имахте предвид. Ясно е. Има и други колеги, които са съгласни с казаното от вас. Колеги, не искам да помътняваме и изключително добрите аргументи, които чухме в тази зала. Жалко би било последните коментари да заличат е, казаното преди това. Ще помоля Урике Луначек да обобщи дискусията. Това досие има много дълга история – Имаше двама докладчици, които работиха по него преди това. Сега досието доста се застоява в съвета, защото се упражнява много външен натиск. Въпреки добрата работа на италианското председателство, не можахме да стигнем до напредък. Както казах, упражнява се външен натиск. Аз Подкрепям идеята за хоризонтална директива за борба с дискриминацията, но е явно, че в съвета няма единодушие по въпроса. Доста работа очаква докладчика и докладчиците в сянка, докладчика, който сега ще обобщи дискусията, но смятам, че е, всичко зависи от е, членовете на тази комисия. Трябва да работим заедно с е, докладчиците, за да можем да стигнем до някъде. Давам думата на докладчика, за да обобщи дискусията и за да ни каже каква е нейната стратегия от тук нататък. Зная, че всеки един по-отделно върши отлична работа, но имаме структурен проблем с държавите членки. Урике, нека да чуем как ще действаме по-напред. Благодаря ви, господин председател. А, преди да ви отговоря, е редно да а, направя коментар във връзка с казаното накрая. Казаното от полските колеги. Търпи коментар. Вижте, приканвам ви първо да прочетете текста, защото тук се говори за достъп до стоки и услуги. Говори се за това, че всеки един трябва да има правото да влезе в даден апартамент. Всеки трябва да има достъп до найем на апартамент. Не може на никого да се отказва това е основно право. Тук съвсем не говорим за брак между е, еднополови. Моля ви, прочетете внимателно директивата и след това се изказвайте. Това е първото ми искане. The second is... Второ. Правата на групата ЛГБТ не са въпрос на идеология. Лесбийки, гейове, транссексуални, бисексуални винаги са съществували. Още от древни римски времена. И сред римските императори, ако прочетете малко историята. Те са съществували във всички части на този свят, във всички култури, сред всички религиозни групи. Те съществуват и в католическата църква, и в другите християнски църкви, в еврейските църкви, в мюсюлманските църкви, във всички религии. Защото това не е някаква опция. Никой не решава какъв да бъде. Това просто може да се случи. Това може да се случи и с вашите деца, с вашите внуци, ако имате такива, с сестрите ви, братята ви. Случва се така, че понякога а, децата откриват, че майка им или баща им в даден момент от живота откриват, че им харесва да живеят с лице от същия пол. Тук искаме просто да избегнем дискриминацията. Лично моето мнение, не обичам да го казвам, е, че вие искате да ми кажете на мен една дългогодишна лесбийка, че нямам право да твърдя, че има дискриминация срещу мен, ако ме изхвърлят от кафенето, например. Изхвърлят ме, защото съм държала за ръка приятелката си или съм я целунала. Защото това се случи в Австрия, в едно от кафенетата. Не на мен лично, но на една моя позната. Ето това искаме да избегнем. И ако не включим правата на групата ЛГБТ, ще се стига до подобна дискриминация. Затова не разбирам защо след това вие казвате, че тази директива е начин за налагане на каквото и да е на държавите членки. Наистина не разбирам защо твърдите, че директивата обслужва дадена идеология и че тя води до конфронтация на идеологии. Какво му е идеологичното на това да се влюбиш в някого и да не искаш да го криеш? Какво му е идеологичното да можеш да кажеш на родителите си в къщи, без никакъв страх, че те ще те изхвърлят истината. Без да те е страх, че ще те изхвърлят от училище, например, или че ще станеш обект на турмоз и така нататък. И това да се случи само защото си се влюбил в някого, извинете, ама къде точно е проблема? Вие казвате, че това е въпрос на конфронтация на идеологиите. Вие сте от Полша. Робърт Бидрам е хомосексуалист. Аз се срещнах с него в Мексико на една а, конференция на групата ЛГБТ. Там присъстваха 500 а, членове на групата. И там се гледа на Европейския съюз като на място, където групата ЛГБТ би могла да води достойно съществуване. Защото в много държави в този свят хора като мен се хвърлят в затвора или биват убивани. Да не говорим а, дали могат да си наймат апартамент или да живеят заедно с партньора си. Наистина, моля ви, престанете да говорите за конфронтация на идеологии европейски и да казвате, че Европейския съюз налага каквото и да е на държавите членки. Вашите правителства, вашите парламенти са се съгласили с хартата с основни права. Съгласили са се да я прилагат. А там явно се казва, че не трябва да се упражнява дискриминация на базата на сексуалната ориентация. Всички е, одобриха и Лисабонския договор. Вашите правителства, не знам дали сте бил в националния ви парламент тогава, но полското правителство също се е съгласило с Лисабонския договор. Така че сега, като говорите за Европейския съюз, имайте предвид, че вие сте част от него, а той не налага нищо на държавите членки. Той просто изисква правата на групата ЛГБТ да бъдат същите като на хората с увреждания, същите като на хората, които имат религиозни убеждения, които не са същите като на мнозинството. Същите права като възрастните хора. Всички тези права са едни и същи за всички. Председателят Орики ще трябва да те прекъсна. And I'll come to the end you can, as far you can, you can now I'll, do the dry bit in about 30 yes, seconds. I'll, I'll, yes, I will. Don't do worry. <laughs> because I because said we're in the beginning and most of members... Повечето от изказалите се депутати подкрепиха това, което аз казах и аз казах също така на къд, в каква посока искам да вървим. В групата на ЕКР има друг докладчик Тимоти Къркоп, и се надявам, че ще получа подкрепата на поне част от екаре. Стратегията е нези от нас, които искат заедно с председателствата, които желаят. Аз много бих искала италианското правителство да направи голяма стъпка напред и да свърши работа. Най-важното е да работим с онези правителства, с онези партии, извинявайте, които са управляващи и които се колебаят и съпротивляват, да разговаряме с тях. И аз ще разговарям с докладчиците в Сянка и онези депутати, които желаят да си сътрудничим. Трябва... Освен това в началото казах, че това не е въпрос на разходи и на пари, а е въпрос на достоинство. И сега ще помолим председателството. Не, не ви давам думата ще очакваме текст, който да отбелязва известен напредък. Чухте недвусмислените становища на парламента. За съжаление нямаме време за, за заключителни думи, но мисля, че отношението към директивата е пределно ясно. Благодаря ви, колеги, за този чудесен дебат. Мога ли да кажа нещо? Не, ние пак ще се върнем на този дебат за хоризонталната директива. Много сме изостанали от времето. И така, колеги, да, предстои ни много емоционален дебат по обучението в областта на правоохранителната дейност и така. Агенцията за обучение в областта на правоприлагането СЕПОЛ. Първо ще изслушаме Европейската комисия. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Добро утро. Да, определено променяме насоката в сравнение с предишния дебат. Трябва да кажа обаче, че вашата комисия дава възможност на Европейската комисия да представи същината на своето предложение за нов регламент за СЕПОЛ. Миналата седмица имаше много дискусии за СЕПОЛ, но те не винаги се съсредоточиха върху ползата от СЕПОЛ. По-скоро ставаше дума за сливане и в последствие за седалището. Целта обаче беше да се обоснове необходимостта от реформа в СЕПО и тази агенция да стане още по-удачна. Нормативната база, регламентираща дейността на агенцията, следва да се огледа. Дейностите ни ще бъдат насочени в три насоки. Първо да се реформира нормативната база за СЕПО и да се приведе в съответствие с тази за другите агенции, като се даде възможност да се изпълнява схемата за а, обучение в областта на правоохранителната дейност. И накрая да се отговори на поканата на, на съзаконодателите да се представи преразглеждане на решението на съвета, което сега регламентира дейността на СЕПО. Предложението на Европейската комисия се основава на подготвителната дейност, извършена през 2011 и 2012 година. Тя се съсредоточава върху модернизацията на правната основа на СЕПОЛ. Тази подготвителна дейност доведе до няколко заключения, където, е, където става ясна необходимостта от ефективно обучение в областта на правоприлагането. Заключенията също така говорят за необходимостта от преодоляване на празнотите в обучението на специалистите по правоприлагане. И в резултат на тези заключения и исканията за законодателите все по да остане независима организация и да има седалище в Будапешта, е, Европе... Предложението е, дава нова нормативна база за тази агенция. Искам да посоча, че предложението във вида, в който е внесено, няма да доведе до допълнителна финансова тежест и това е посочено в анексите. Необходимата бюджетна дисциплина се съчетава с спазване на таваните, определени в съобщението на комисията от юли 2013 година за човешките ресурси в, централи... в агенциите. Що се отнася до текста на предложението, то има за цел да отрази ангажиментите на комисията по отношение на децентрализираните агенции. Знам, че парламентът е запознат с тях. Що се отнася до съдържанието на предложението, целта му е все по да разполага с необходимия правен мандат и посредством преразпределение да, му, да, да се обезпечат е, дейностите по е, обучение с необходимите финансови средства. По-нататък необходимо е да се усъвършенства управлението, като се повиши ефективността в съответствие с общия подход към децентрализираните агенции. Като се възлага на СЕПО задачата да координира обучението по правоприлагане. Предложението дава възможност на СЕПО да извършва, осъществява и предлага обучение на служители по правоприлагане на всички нива. Без обаче това да е в ущърп на дейностите, извършвани в тази област от държавите членки. С други думи, по-широкия мандат не означава, навлизане в националните прерогативи. И поради принципа на субсидиарност, СЕПОЛ ще извършва не само обучение на полицейски служители в Европейския съюз, ще се създава нова политическа култура. По-широките цели означават и разширяване на задачите на агенцията, в съответствие с съобщението за обучение по правоприлагане. Гледната точка на комисията е, че всички служители в областта на правоприлагането, не само висшите, трябва да бъдат обучени по основните европейски инструменти в областта на правоприлагането. Важно е да бъдат обучени младите полицаи, митническите служители, но и опитните служители за контекста на правоприлагане в Европейския съюз. По този начин смятаме, че ще се осъзнае колко е необходимо трансграничното сътрудничество, за да се предотвратяваме и, бо, за да, предотвратяваме и да се борим срещу трансграничната престъпност. Освен това, по ще осъществява специализирано обучение в областта на организираната престъпност, киберпрестъпленията, трафик на хора, пране на пари, възоснова на, редовно, на редовен анализ на потребностите от обучение в държавите членки. Системата за обучение по правоприлагане не е само допълнителна цел за агенцията – по-скоро като структурираща схема, която е част от дейността на СЕПОЛ и обучението, което тази агенция предлага. За нас това е възможност да се осигурява качество, да няма дублиране и да има последователност в обучението по правоприлагане на ниво Европейския съюз, като заедно с това се зачитат е, прерогативите на държавите членки. Аз вече говорих за управлението. Искам само да кажа няколко думи за отчетността. Предложението въвежда нови механизми за парламентарен контрол. Това а, е, предполага участието на националните парламенти. Знам, че нямаме време затова ще съкратя допълнително своето изложение. Ще спомена още няколко а, въпроса. Следва да се подчертае, че това предложение не е революционно, то е по-скоро еволюционно, което надгражда върху постигнатите успехи на агенцията и съществуващата архитектура. И в това отношение искам да подчертая факта, че за Европейската комисия беше много важно да се запази характера на СЕПОЛ като организация основана на мрежа. СЕПОЛ си остава агенция, която се основава на мрежата на институти за обучение в държавите членки. Мисля, че е е, ще бъде добре да спра тук. Споменах основните моменти на предложението и ви благодаря за вниманието. Благодаря ви. Е, нямаме време. Искам, е, искам да се извиня на колегите, които са докладчици по следващи точки в дневния ред. Аз ще се постарая да бъда кратка. Винаги сме смятали тук в парламента, че високото качество на обучението за служители в областта на правоприлагането е задължителна предпоставка, за да има успешна борба срещу трансграничната престъпност. За тази цел имаме нужда от независима, добре функционираща и добре финансово обезпечена агенция СЕПОЛ. За всички нас е ясно, че съществуващата нормативна база на СЕПОЛ трябва да се приведе в съответствие с Лисабонския договор и с амбициите заложени в схемата за обучение на Европейския съюз. Ето защо аз приветствам предложението и онова, което изслушахме, по този ще имаме възможност да модернизираме нормативната база, да я приведе в съответствие с Лисабонския договор, в това число ролята на националните парламенти. Е, СЕПОЛ изпълня, ще изпълнява принципите на новата схема за обучение по правоприлагане. Според мен е важно това е, че основната архитектура на СЕП ще остане непроменена, т.е. ще се разчита на мрежата от институти за обучение в държавите членки. За да се гарантира ефективност, ограничените ресурси трябва да бъдат насочени към няколко тематични области с ясно трансгранично измерение. Те трябва да са свързани с стратегията за сигурност и приоритетите, набелязани от института. И така, целите на СЕПО трябва да бъдат а, прагматични, като се а, правят а, прогнози за потребностите в бъдеще. Също така вниманието на СЕПОЛ към подход основан на правата на човека трябва да се запази. И въпросът за нови престъпления, като киберпрестъпления, финансови престъпления, следва да получат подобаващо внимание. Определено смятам, че е необходимо да се засили координиращата и обезпечаваща роля на СЕПОЛ – това е роля, която трябва да разполага с достатъчно средства. Трябва да може да осигурява обучение на ниво Европейски съюз за служители в областта на правоприлагането, както и за самите преподаватели. Много важен въпрос е ефективността, за да се избегне дублирането, качеството на обучението също така а и най-доброто използване на средствата на все по трябва да докаже своята разходоефективност. по е работил с скромен бюджет и ограничен на персонал. Много е важно да проучим дали европейските средства за изграждане на капацитет – е, и изследвания в областта на правоприлагането могат да се използват, без разбира се да има въздействие върху общия бюджет на Европейския съюз. Но искаме да осигурим на нашите граждани нещо срещу парите, които дават. Благодаря, казва председателят. Модернизацията на СЕПОЛ е много важна. За докладчите в Сянка Госпожа Киниче, вие ще се изкажете ли от името на социалистите? Ще дам първо на вас думата. Да, аз не съм докладчик в сянка. Мога ли да кажа няколко думи? Да, благодаря ви. Аз искам да изразя да кажа, че оценявам предложението, по-конкретно желанието да се модернизира а, дейността на агенцията и обучението, което тя осигурява. Нека обаче да отправя едно предложение. Член 3 на предложението предвижда по-конкретно сред целите на самия регламент е, предоставянето на информация за е, новости в областта на наказателното право, там където това е полезно от европейска гледна точка. Питам се защо в комисията Либе обсъждаме и друг важен елемент на директивата за е, процедурни гаранции за малолетни лица. Член 19 постави акцент върху необходимостта от специално обучение на органите, които работят с малолетните лица. И питам се, и отправям въпрос към Европейската комисия сред конкретните тематични области, сред които и, може, има европейска полза, да, дали да не включим и малолетни лица в, наказателно, в наказателни дела във връзка с трансгранични престъпления. Освен това, дали има конкретна връзка между член 19 на директивата за малолетните и агенцията за обучение. Цел, целта е да, се, да има по-добра координация на дейностите на Европейския съюз в този конкретен сектор. Благодаря. Благодаря. Сега от групата АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да повдигна въпроса с седалището на СЕПОЛ – докато се говори непрекъснато за сливане на Европол и Сепол, а, къде ще бъде седалището на двете агенции. А, оценката на въздействието показва, че промяната на седалището на СЕПОЛ няма да бъде свързана с допълнителни разходи. Комисията трябва да направи почтенно, честно оценката на въздействието на, по този въпрос. Когато седалището е в а, Будапешта и става дума за сливане, не трябва, да, не трябва в никакъв случай да пренебрегваме очевидните спестявания, които ще се направят, ако се слеят седалищата на двете агенции. Борим ли се за ефективност в нашата политика или не? Затова искам комисията да отговори на един простичък въпрос. Какъв ще бъде дългосрочният бюджетен резултат от оставане на седалището на Сепал в Будапеш в сравнение с преместването му в седалището на Европол? Очевидно, тук има много голяма възможност за усъвършенстване на работата, особено когато става дума за обучението в областта на правоприлагането. Тук подходът ни трябва да изхожда от нуждите в областта на правосъдието, вътрешните работи и сътрудничеството между полицейските органи, за да може да се а, укрепи защитата на основните права, а също така и а, обучението в светлината на директивата за правата на жертвите. Затова трябва да подчертая необходимостта комисията да направи дългосрочна оценка на въздействието на тези альтернативи върху бюджета. Благодаря. Колеги, с това Приключваме с докладчиците в сянка. Сега ще дам думата на комисията за кратки забележки. Моля, бъдете кратки, тъй като нямаме много време. Благодаря, господин председател. Ще бъда свръх кратка по отношение на специализираната подготовка в контекста на директивата за правата, ние имаме задължението да координираме този вид обучение. То отговаря на нашите цели. Обучението винаги трябва да бъде организирано възоснова на нуждите. Това помага на все пол и страните членки да се спрат на най-добрите альтернативи в областта на обучението по правоприлагане. И разбира се, подобно специализирано обучение трябва да бъде координирано по подходящ начин. По втория въпрос трябва честно да кажа, че не очаквах днес още един път да се повдигне въпроса за сливането на двете агенции. вече няколко комисии, вече от няколко месеца комисията а, бе под обстрел поради това, че беше предложила нещо подобно. Оказа се, че и двете законодателя, са против подобно сливане и регламентът, прият от съзаконодателите относно седалището на Сепол за неговото преместване в Будапешта бе взето, така че ние направихме предложение в този дух. Ако след внимателен анализ на дългосрочните бюджетни въздействия на преместването на агенцията в Будапешта, наместо тя да бъде в Хага или някъде другаде, ние, разбира се, не можем да предоставим подобна информация в момента. Благодаря. И сега господин Диес Демера. И след това ще приключим този дебат. Благодаря, господин председател. Искам само да обясня нещо. Както знаете, аз съм докладчик по регламента за Европол и искам да напомня на комисията, че през април миналата година през април на първо четене всички групи, с изключение на либералите, отхвърлиха идеята за сливането на двете агенции. Повече от 600 гласа имаше срещу това предложение. Благодаря. Благодаря, председателят. Моля за кратки и заключителни думи. Благодаря, господин председател. Във връзка с това, което господин Диес Демера каза, ще подчертая, че решението на парламента бе недвусмислено. по отношение на Европол и Сепол. Ясно беше, че това трябва да са две независими агенции. По отношение на седалището в Будапешта, решението също беше ясно. Не, вярвам, не смятам, че трябва да се връщаме към него сега. Разбира се, това е свързано с пожеланията за модернизиране на СЕПОЛ, което трябва да бъде една ефективна агенция с достатъчен персонал. Взимам предвид всичко, което казаха колегите докладчици в Сянка и съм сигурна, че ще намерим оптимално решение за резолюцията през едните няколко месеца. В интерес на всички ни, на парламента, комисията и съвета, е в интерес, наш общ интерес тази агенция да работи е, както трябва. Благодаря на всички, които участваха в този дебат и сега без е, незабавно минаваме към следващата точка е, споразумението между Канада и Европейския съюз за предаването на резервационни данни на пътниците. Това е третото споразумение за тези резервационни данни, така наречените ПНР. Както знаете, предишното споразумение изтече срока му през 2009 година. Това направи сключването на ново споразумение е необходимо. И затова ще, сега ще дам думата на комисията, която да представи новото споразумение. След това ще дам думата на Софи и ще преведем кратка дискусия. Комисията. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички почитаеми дами и господа делегати. Аз съм директор по въпросите на вътрешната сигурност в съответната генерална дирекция на Европейската комисия и се радвам, че имам възможност да ви представя проекто споразумението между Канада и Европейския съюз. Първото, което трябва да се запитаме необходимо ли е подобно споразумение. Канада е изправена пред подобни заплахи за нейната сигурност, както и Европейския съюз. Тероризъм, международна престъпност и включително напоследък заплахата от местни терористи и чужди такива. Неодавнашните събития в Отава ясно показват това. Неодавнашните събития в Европа, примерно атаката при Белгийският музей на еврейството, показва, тъй като ставаше дума за терорист, върнал се неодавно от Близкият изток, я показва, че този въпрос е актуален. Канадската служба ЦБСА за охрана на границите използва данните от ПНР за сериозни престъпления срещу деца, за идентифициране на трафик на наркотици и на граждани на Канада, които се връщат от джихад и по-рано не са били известни на агенцията. Всичко това ни подсказа да подкрепим искането на канадската страна. Какви са предимствата на това споразумение от наша гледна точка? Споразумението трябва да се разглежда в контекста на общите ни отношения с Канада, която е наш стратегически партньор Следователно, важно е от стратегическа гледна точка нашите партньори да имат всичко необходимо, за да гарантират своята, пък и нашата сигурност. Данните за резервационните резервационните данни за пътниците ще помогнат в борбата с престъпността и тероризма. Това са данни, които ние може да и трябва да споделяме с нашите партньори. Това ще а, ускрепи сигурността на гражданите на Европейския съюз и Канада, като гарантира опазването на основните права. Втория въпрос е дали сегашното проекто споразумение отговаря на принципа на пропорционалност. За нас в комисията това е много важен въпрос, извънредно важен въпрос. Споразумението напълно отговаря на Европейския закон за защита на личните данни. По тази причина в него са включени много сериозни предпазни мерки за защита на личните данни. Нашето споразумение за размен на резервационни данни с Австралия е послужило като модел в това отношение. Господин председател, искам да подчертая два елемента, които а, са резултат от нашите преговори. Е, взеха, бе, беше предвид изискванията на докладчика от 1900, 2012 година. Първо, споразумението да а, е, отговаря на стандартите, на които отговаря нашето споразумение с Австралия. И второ, по-нататък да се гарантира защитата на личните данни в духа на споразумението от 2006 година. По първият въпрос за сходството с споразумението с Австралия. Проекто споразумението отговаря на нормите на споразумението с Австралия. Примерно, там се казва, че въздухоплавателните компании трябва да използват само така нареченият модел ПУШ, няма да може Канада да изтегля данни. Също така в споразумението ясно са дефинирани целите и условията, при които дан... службите в Канада могат да обработват тези данни. Това е само за преследването на терористични актове и сериозна престъпност. Председателя, моля ви, бъдете по-кратки, тъй като нямаме време. Много сме закъснели вече. Представителят на комисията. Благодаря, господин председател. Аз се надявах, че ще имам възможност да се спра на подробностите, но ако не го направя сега, надявам се, че ще имам тази възможност по време на дебата по-нататък. Както казах, наша цел беше да покажем, да демонстрираме, че настоящото споразумение е по-добро от споразумението от 2006 година. Това според нас е постигнато. И ако в рамките на а, предоставеното ми време ще се върна по-нататък на този въпрос. Трябва да подчертая обаче, че е необходимо да се а, разгледа един въпрос, който вероятно ще бъде особено интересен за тази комисия, като се имат предвид дебатите проведени през 2012 година. Става дума за обработката на, на деликатни, на чувствителни данни. Един от най-трудните въпроси в рамките на преговорите. Канада предоставя информация за случаи, където обработката на чувствителните данни е абсолютно необходима за предотвратяване на терористични актове. Новото споразумение, следователно, дава право на Канада да обработва подобни чувствителни данни само в изключителни случаи при оценка на всеки отделен случай, само когато става дума за непосредствена терористична заплаха и опасност за живота на гражданите. Комисията настоя на този елемент в... Той ще бъде разглеждан в общите, общия преглед на изпълнението. Тоест комисията смята, че в изключителни случаи е допустима обработката на такива чувствителни данни при много строго определени условия. Господин председател, след обсъжданията в комисията Либе, ние взехме предвид неудовлетворението, изразено от членовете на тази комисия и внесохме промени в проекта споразумението преди приключването на преговорите. Получихме задоволителни отговори от канадските власти. Ще спомена два подобни елемента. Първо, сходството с споразумението с Австралия и второ, усъвършенстването по отношение на предишното споразумение. Ще приключа, господин председател. Комисията смята, че е необходимо да бъде включено от споразумение с Канада. Не смятаме, че можем да продължим да работим възоснова на временни решения. Необходима е правна, са правни основания за по-нататъчната работа. Всичко това има и политическо значение да дадем сигнал на нашите стратегически партньори в Европейския съюз по време, когато те са изправени пред нови терористични заплахи от чужди терористи, които засягат пряко нашите граждани. Препоръките на Комисията по външните работи са в тази насока. Накрая споразумението ще покаже, че ние сме заложили много строги норми, към които трябва да се придържат и други страни. Това е много важно, защото все по-голям брой трети страни създават системи за предаване и обработка на резервационни данни на пътниците. Председателя, Благодаря. Нямаме време и, и, и е, е, това е много важен въпрос. И а, сега остана малко време, искам да се извиня на всички. Искам а, да ви помоля да бъдете кратки. Ще дам думата първо на госпожа Интвелт, след това на докладците в Сянка и на останалите поискали думата. Да, Колеги, с ваше разрешение ще приключа, ще затворя листът на желащите да се изкажат. Ето и господин Диас Демера записвам и с това приключвам. Защото последващата точка от дневния ред очакваме гостенин и а, трябва а, да а, пестим време. София Индвел. Благодаря, господин председател. Преди да отговоря на това, което каза представител на Европейската комисия, трябва да кажа, че вероятно Европейската комисия и съветът също трябва да бъдат ограничени във времето, което им се предоставя за изказване. Крайно драздащо е, че те отнемат толкова много от нашето време. Защото фактически работа на Европейската комисия и особено на вашата генерална дирекция, господине, е именно да гарантира, че предаването на резервационни данни на Канада отговаря на европейския закон. Точка. Това е вашата работа, нищо повече от това. Аз също така съм удивена а, от а, обясненията, които дадохте. Чужди а, бойци, дихадисти, дихадисти и така нататък. А, казахте, че тези данни могат да се използват за идентифициране на такива чужестранни бойци и това ще ни направи по- сигурни в нашата безопасност. Трябва да кажа, че тези обяснения не са правилни, те са фалшиви защото а, резервационните данни вече са в ръцете на канадските власти и много други власти в целия свят. Защото тези резервационни данни се предават през последните години без всякакво правно основание. Тоест, има ли споразумение или не, данните се предават. Въпросът е да видим ще има ли прав, основ, правна защита за тези а, данни. Както знаеме, тези данни не се използват за идентифициране за чуждестранни терористи. Тези данни не се използват за това. Това просто не е вярно. Второ, целта не е само борбата с тероризма, става дума също за борба с сериозната престъпност, за което винаги се е твърдяло ПНР са много по-важни, но също така става дума и за общественото здравоопазване. Нека бъдем честни за какво става дума, не става дума за чуждестранни терористи. И така, няма защо да се бърза. Комисията и Канада вече преговарят от 4-5 години. Защо изведнъж трябва да се разбързваме? Ние многократно сме искали от Европейската комисия година след година, година след година. Винаги сме питали какво е споразумението с Европейския съюз и САЩ и Канада. Аз не мога да се съгласа а, да продължаваме нататъка, без да бъде отговорено на този въпрос наместо да слушаме политически изявления от, държав... от служителите на комисията. Има страни като Мексико, Обединените арабски емирати, Катар, Малайзия, Куба, Южна, ЮАР, Русия. Страни, които също събират резервационни данни или ще започнат да го правят, но до сега Европейската комисия отказва, подчертавам, отказва да а, преговарят за споразумение с тези страни. Искам да попитам, защо след 5 години преговори ние трябва да приглътнем, да се споразумим, да се съгласим с това споразумение, след като няма подобни споразумения с други страни. Това е неприемливо. А сега подробностите. Казвате, че нормите на това споразумение отговарят на споразумение с Австралия. Не е така има още много нерешени въпроси. Например, критиката, която повтаряме всеки път, критика, на която комисията до сега не е отговорила. Не е доказана необходимостта, дори опит не е направен да се докаже необходимостта от тази процедура. Използването на чувствителни данни, смятате това за приемливо? Не, използването на чувствителни данни е изрично забранено от нашите закони, и не виждам защо това трябва да бъде включено в това споразумение. Подобни данни не трябва да се събират, трябва да се съхраняват пределно кратко време и ако полицията, съдебните органи или правоохранителните органи се нуждаят от тези данни, те винаги могат да ги получат чрез искане на съда. Не е необходимо масово съхраняване на подобни данни на всички пътници, включително деликатните, чувствителните данни отношение, по отношение на целите. Казвате за борба с тероризма, но моля, включете точна дефиниция на това какво представляват терористичните престъпления. Защото искаме да има официално позоваване на подобна дефиниция. Защото в момента а, сегашното състояние на нещата не оправдава масовото събиране и съхраняване на данни. Искаме също така да знаем какво смята комисията за въздействието на директивата за съхраняването на данните във връзка с, споразумението за резервационните данни. Има още нещо, което евентуално трябва да бъде внесено в съда. Също и тук смятам, че няма защо да бързаме. Комисията чака 5 години. Междувременно продължава предаването на резервационни данни ние е просто а, одобряваме а, автоматично една съществуваща практика, така че можем да се обърнем за мнение към съда. Искам да получа отговор на всички тези въпроси, които съм задавала милион пъти до сега. И а, отговорите, които получавам, са крайно оскъдни на този етап не бих била е, готова да препоръчам парламента да се съгласи с е, това споразумение. Е, Председателят. Софи, не вярвам и сега да получиш отговор по този въпрос. Следавам думата на следващият. Вие обявихте друго име на първо място в списъка ви. Добре, значи аз получавам думата. Бих искал най-напред да ви благодаря за предоставената информация по споразумението. Настоящото предложение е по-добро от предишното, което означава, че разполагаме с добра законодателна основа, на която да работим. Затова не мога да приема казаното от Софи Интфелд. Мисля, че това е добра основа. С оглед на настоящото положение, смятам, че е важно да се даде достъп до тези данни. Така или иначе, тези данни и тяхната тяхната обработка са описани в споразумението. Данните се събират, ако са изпълнени всички критерии. И един от критериите е те да служат за залавянето на терористи. Но ви моля да не отправяме подобни критики. На следващо място. Регистрирането на данните, тяхната надлежна обработка са процедури, които се прилагат и за гражданите, които не упражняват терористична дейност. Но това е необходимо, за да може да се осигури защита на основните права. Смятам, че с настоящото споразумение се стига до баланс. Може би той не е идеален, но е по-добър от споразумението, което имаме с Австралия. В споразумението с Австралия имаме различна дата за съхраняването на данните. Когато обсъждахме регламента за съхраняването на данни, обсъдихме и този въпрос. Имаме възможност и за надзор, която също е разписана в законодателния акт. Важно е също така да вземем предвид и принципа на пропорционалност. С оглед на това е необходимо да изискаме нивото на съхраняване на данни да бъде определено и евентуално преразгледано. Това ще се отрази на скоростта, с която могат да бъдат използвани данните. Важно е да можем да действаме, когато е а, необходимо данните по начина по който сме ги разписали в споразумението с Канада. Така че смятам, че като цяло бихме могли да гласуваме за пакета, защото това е добра основа, така ще стигнем и до бързо решение. Благодаря сега Бергит от социалистите и демократите. Благодаря ви, господин председател. Ще започна с последното изречение на преждеговорившия. Канада е наш съюзник. За това се нуждаем от споделяне на данните. Но аз няма да показвам на най-добрия си приятел извлечението от сметките си, например, защото това би било съмнително. Питам се дали се нуждаем от такова натрупване на подобни данни. Колегата Фост заяви, че това е необходимо, защото сме изправени пред изключителни обстоятелства с оглед на сигурността. Но това е аргумент, който се повтаря от години, така че не съм съгласна. И всеки път ни се казва, ма днес е различно, защото има терористични атаки, и така нататък. Но това се повтаря от години. Същото се повтаряше, когато обсъждахме споразумението с Австралия. Винаги се използва един и същи довод за а, предаването на тези данни. От години се говори за проблемите в сигурността, за необходимостта от събиране на данни и сега изведнъж ни, каз... ни се казва, ама всичко се вуши още повече. Това какво доказва? Абсолютно нищо. При извънредни случаи, ако наистина има неизменна заплаха от атака, казвате, вие ще се използват данните. Аз питам, кой ще проверява тези данни? Ще имаме разположение на данни. Предполагаме, че ще разполагаме с тези данни и ако е необходимо, ще ги проверяваме. Но никой не желая да се налага тези данни да бъдат проверявани. В крайна сметка, ако тайните служби желаят да използват въпросните данни, те ще го направят без наше знание. САЩ използват данни за чуждестранните пътници и данни за техните собствени. А как обработват те собствените си данни, не ни интересува. И слушахме доводите на Европейската комисия, чухме преди малко и госпожа Интвелт и човек наистина остава с впечатлението, че говорим за а, два различни текста. Затова се нуждаем от повече време, за да може внимателно да изчетем предложението. Трябва да се договорим и за начина на съхраняване на тези данни. Безсмислено е да водим нови преговори, да сключваме нови споразумения, ако не можем да дадем определение на съхраняването на данни. Смятам, че след всички тези години съвета трябва да се възползва от правомощията си, ние от наша страна внимателно ще изчетем текста преди да вземем решение. Благодаря представителя на ЕКР. Съвсем кратко, господин председател, бих искал да кажа, че в общи линии подкрепям линията, по която са тръгнали АФЕТ. Смятам, че това е важно, е, да имаме споразумение за резервационните данни на пътниците. Доста въпроси повдигнахме още от самото начало във връзка с различните критерии за е, защитата на личния живот и на данните на питниците, пътниците. Извинете. Виждам, че те сега са взети в е, предвид. Не подкрепям обаче останалите предложения с оглед на настоящото положение. Съгласен съм и с казаното от преждеговорившите. А показаното за чуждестранните бойци бих искал да добавя, че е важно да имаме директива за резервационните данни на пътниците. Това е по-добре, отколкото да нямаме нищо някои държави така или иначе въвежда тази система за съхраняване. добре би било да имаме някакви стандарти, които да са разбираеми за всички и да ги използваме, ако е необходимо, за да защитим гражданите, а не всеки да действа както си пожелае, както е положението в момента. В Европейския съюз използваме много по-строги методи с оглед на сигурността. Та в този контекст е важно това споразумение. Нека ви напомня, че една резолюция на съвета за сигурност на ОНЕ от септември, в която се подкрепя идеята държавите членки да водят оцен... да правят оценка на риска във връзка с пътуванията на различните е, пътници. Смятам, че това също е свързано с чуждестранните бойци и тяхното връщане на континента. Важно е да имаме резервационни данни на пътниците в контекста на терористичните атаки, защото те ще ни помогнат да установим самоличността на хора, които са заплаха за нашата сигурност. Затова подкрепям господин председател. За нас е изключително важно да имаме стандарти, някаква дисциплина. Аз бих се притеснил повече, ако се упомене и думата Русия. Но още по-притеснен бих бил, ако едностранно започнат да се прилагат някакви такива мерки, които вредят на нашите авиокомпании и на нашите граждани. А, така че колкото по-бързо приключим с това споразумение, толкова по-добре. Благодаря ви, Корнелия, докладчик в сянка на ГУЕ. Благодаря ви. Най-напред бих искала да кажа няколко думи, показаното от представителя на Европейската комисия. Не разбирам логиката. Ако имаме стратегическо партньорство между Европейския съюз и Канада, това означава, че е, трябва да си имаме взаимно доверие. Ние обаче оправдаваме това доверие чрез ограничаване на свободата на европейските граждани. Къде е логиката между тези две твърдения? не е доказано, че съхраняването, събирането и съхраняването на тези данни е необходимо и полезно. До сега никой не е излязъл с доклад, анализ, оценка, който да доказва, че тези резервационни данни могат да играят важна роля в борбата с тероризма. Всички го твърдят, но никой не го доказва. Никой от защитниците на тази теза не ни достави надлежни доказателства, за да подкрепи своята теза. Тук говорим само за съхраняване на данни и всички знаем какво се случва. Говорим за превентивно съхраняване на данни, а както знаете, съвсем скоро Европейския съд се произнесе за подобно предварително събиране на данните. Така че може би е най-добре да се допитаме до правната служба, за да може тя да направи оценка на последствията за европейските граждани. Докато не разполагаме с такава оценка, не виждам защо да се занимавам с това споразумение, което е напълно излишно, че, став... че ние ставаме смешни. Ставаме клоуни в Европейския парламент, клоуни, които подкрепят доводи, без да се допитат до правната си служба. Правната служба трябва да се произнесе за последствията от това споразумение. На следващо място. В член 3 се виждат доста интересни определения на тероризма, на престъпленията – Въвежда се и времеви график 4 години. Ами защо не една година? Въвеждат се някакви правила за е, рецидив. Може би е, трябва да се направи една таблица с нормите, които вече се предвиждат в различните законодателни актове, да видим какви определения имаме за тероризъм. Ако го направим, ще видим, че има огромни различия между определенията в различните законодателни актове. На следващо място деперсонализиране на данните. Гениално. Какво означава това? Това означава, че данните не са защитени, те могат да бъдат предоставени на всеки го. Така че това е довод, на който няма да се спирам. На следващо място, предаването им на трети лица. Моля ви, прочетете член 19. Тук тръгваме по пътя на САЩ и на други трети държави. Просто улесняваме достъпа за тези държави или на който и да е друг орган, компетентен по въпросите на сигурността. Смятам, че отиваме твърде далеч. От изследователския център получихме доста разнопосочни становища. Например, Канада е правова държава. Добре, но за какво са и на Канада резервационните данни на пътниците? Чрез разузнавателните си служби, така или иначе, Канада може да получи достъп до всички данни, така че това споразумение е излишно. Благодаря ви и сега Ян от Зелените, последния докладчик в Сянка. Благодаря ви, господин председател. Трябва да призная, че бях объркан от представянето на комисията. Когато изслушахме новия комисар по вътрешните въпроси и миграцията в нашата комисия, кандидатът за комисар заяви, че ще прилага решението на Европейския съд за съхраняване на данните на пътниците. Той се ангажира два пъти в това отношение по време на изслушването. Сега бих искал да го видя това и в препоръките ви. Приложете го и в това споразумение. Както каза и докладчика, все още очакваме оценка на пропорционалността и на необходимостта като цяло от тези мерки, оценка от страна на комисията Поставят се под въпрос поразумението чрез доста неуместни доводи. Вие повдигнахте въпроса за чуждестранните бойци, които обаче всъщност се обучават тук на наша територия. В повечето от случаите ние се справяме с въпроса чрез службите ни за сигурност. Има известни заподозрени и неизвестни заподозрени. обмяната на информация за, е, за подозрени не се случва по-настоящем, защото през последните десетилетия установихме, че атаките не бяха предотвратени заради недоброто предаване на информацията между информационните власти и органите компетентни по сигурността. И именно за това сме тук днес. Бих искал да започна от там, откъдето приключи кандидат комисаря на своето изслушване. Нека да приложим съдебното решение към това споразумение. Европейския съд ясно е разпоредил в съдебното решение в параграф 59, че събирането на лични данни не е от значение, ако последиците върху съответното лице са свързани по един или друг начин с някакви разумни критерии, които могат да бъдат местоположение, например Турция, Южна Турция, Турция това може да бъде принадлежност към определена рискова група, може да бъде и сдружение с други заподозрени. Това са критериите, разписани от съда. В това споразумение тези критерии не са изпълнени. Те не са изпълнени в другите споразумения, които вече одобрихме. Не са изпълнени и в директивата за съхраняване на данните. Затова трябва да уважаваме решението на институциите и Върховния съд на този Европейски съюз, а именно Европейския съд. Смятам, че най-малкото, което трябва да направим е да поискаме становище от Европейския съд, за да отсъди той до каква степен можем да действаме, за да сме сигурни. Дори и да няма политическо съгласие, смятам, че това е най-малкото, което можем да направим. Когато погледнете споразумението, ако погледнете неговите цели, ще видите, че целите, които са разписани там, са всъщност поразу... са престъпления, които по смисъла на канадското право подлежат на максимум 4 години ем, водят до максимум 4 години лишаване от свобода. Това са целите на споразумението, които са доста широко описани. На следващо място да видим какви са възможностите за намаляването на правата на заподозрените. Член 12, параграф 3. Всъщност мога ли да говоря по този въпрос тук? Просто не искам да отида в затвора, ако засегна темата. Може ли да цитирам? Генерални, секретарята ми каза да. Да, може да цитирате, казва председателя. Та, казвах, че тук пише Канада може да оповести информация, ако дадените мерки имат оправдан интерес за съответното лице. Говорим за оправдан интерес. Това е неясно понятие. Никога не сме го прилагали за нашите е, национални правоохранителни органи. Говорим за оповестяване. Член 19 говори за оповестяването на информация извън Канада. Тук пише, че информацията може да се оповести на всяко правителство, на всяка държава, според случая. И се оповестява минимален брой данни. Ние сме други държави, като Русия, като Китай, да дадем това споразумение и на нашите служби, защото те не са изключени от споразумението, защото ние виждаме, че автоматично можем да правим такъв обмен на информация. Това може да се случи в рамките на споразумението с САЩ, и за това поискахме да се преустанови прилагането на SWIFT през сесента миналата година, защото не е отговаря на всички изисквания. Затова нека поне да поискаме мнението на Европейския съд. Ще отнеме няколко месеца, но поне ще знаем дали изпълняваме нашата собствена законодателна рамка. Като председател не би трябвало да кимам, но не можах да се въздържа. Графикът ни е доста нереалистичен. Имаме и гостени. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за това, че успяха да се справят с толкова ограничено време. Софи, сега ще ми помогнеш как да се справим с проблем. Да, можем да спестим малко време и за това предлагам да не навлизаме в политически дебат със служителя на Европейската комисия. Просто да помолим комисията да ни отговори на всички въпроси в писмен вид. Това било много, било много по-добре. Освен това, подкрепям предложението на Ян Обрех да представим споразумението на Европейския съд за неговото становище. Първо, вие е, ще бъдете много притиснат за времето и ако всички са съгласни да получим е, по- подробни писмени отговори. Следващата седмица имаме заседание на докладчица в Сянка. Предложението ще бъде през декември. И ако можем да получим писмен отговор на въпросите повдигнете сега. Не виждам причина, поради която комисията да говори сега. Те направиха много пространно изложение което доведе, което предизвика много въпроси. Нека да ни отговорят в писмен вид и друг път сме го правили. Също така смятам, че трябва да вземем решение е, за предложението текста да се представи на Европейския съд. И единствения коментар, който бих искала да направя към колегите за целите на сигурността, аз не вярвам. Просто аз държа на фактите. Идеята, не, идеята атентата в Брюксел – идеята, е, че атентата в Брюксел е могъл да бъде избегнат, ако е имало обмен на данни, е нещо, което аз не мога да приема. Обменът на данни никога не е спирал. Нямаме нужда от това споразумение, за да има достъп до данните. Можем да продължим дебата на следващото заседание. Can I just ask the Commissioner, you, um, Искам да попитам Европейската комисия. Не искам да водим дебат сега, но ако нямате нищо против да изпратите писмени отговори. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички изказали се депутати. Да, ние ще се съобразим с решението на вашата комисия. Бих искал да кажа обаче, че днешната дискусия показва, че остават много въпроси, които трябва да бъдат изяснени. Госпожа Сипел каза напълно правилно, че трябва много внимателно да прочетем текста. Искаме също така да предложим една възможност за предоставяне на информация по елементите необходимост – Убеден съм, че канадските колеги с готовност ще представят онези данни, които са необходими, е, за да можем да говорим за необходимост. Сега, ако, комисия, ако вашата комисия реши да поиска писмени въпроси, добре, Извинявайте, господин председател, да разсея едно недоразумение. Не, ние нямаме нужда обяснение на текста. Ние не сме глупави, ние разбрахме текста. Но ние сме настроени критично. Ние зададахме устни въпросни и писмени въпроси не един път, два пъти или три пъти, а безброй пъти. Нямам нужда от допълнителни разяснения по текста. Искам отговор на въпросите. Нямаме нужда от решение. Просто отговорете на въпросите. Само това искаме. Нека да приключим точката. Комисията ще представи писмени въпроси. Благодаря, колеги, за участието и преминаваме към следващата точка. Благодаря на Европейската комисия на докладчета в Сянка. Последната последната точка. Тук е нашия гост Жан-Филип Валтер. Извинявайте, че ви накарахме да чакате. Както знаете, Конвенцията на съвета на Европа за защита на лица по отношение на автоматичното обработване на личните данни, така наречената конвенция 108, в момента се преразглежда да бъде модернизирана и в контекста на реформата на пакета за защита на данните в Европейския съюз ние организираме този разговор със съвета на Европа. Господин Волтер е председател на консултативния комитет на Конвенция 108, който в Швейцария е заместник комисар по защита на данните и прозрачността. Госпожа Софи Квасни е ръководител на звеното защита на данните в съвета на Европа. Тя ще представи докъде, се стигне, докъде стигне стигнала работата по модернизация на конвенция 108. Господин Валтер, заповядайте, извинявайте, че ви накарахме да чакате. Благодаря, господин председател, дами и господа депутати. Благодаря ви за това, че ни поканихте да представим работата по Конвенция 108 и дейността на Съвета на Европа в областта на защита на личните данни и модернизация на споменатата конвенция. Веднага искам да кажа, че тази конвенция е много важна за защитата на основните права и свободи и по-специално е, неприкосновеността на личния живот. Конве... Нашият комитет веднага започна работа по, е, с оглед на рисковете, свързани с личните данни решихме, че е необходимо резолюциите да бъдат, да получат израз в конвенция. Това е конвенция 108. Този текст е ратифициран от 45 от 47 държави членки на съвета на Европа. Уругвай е първата държава, която е нещо в съвета на Европа да е, я ратифицира, Марокко скоро ще я подпише и Маврици започна процедура по е, ратификации. Други страни са изявили и интерес. Искам да напомня, че като конвенцията за кибер, киберпрестъпността, конвенция 108 е конвенция на съвета на Европа, към която могат да се присъединяват трети страни. Тази конвенция е единственият международен инструмент, който е правно задължителен в областта на защитата на данните. Е, призванието е, е да се прилага в отсъствието на световна конвенция. Това, тази конвенция е, би трябвало да, бъде, да допълни нормативната база на Европейския съюз. Този текст е, има връзка с, с документа на Европейския съюз, където са изложени принципите на конвенцията и в преамбюла се уточнява, че се прецизират принципите на конвенцията. Конвенцията възприема технологично неутрален подход. Целта е да, да бъде актуална и да може да се адаптира без да се снижава нивото на защита. Конвенцията има хоризонтален аспект и обхваща данните в частния и обществения сектор, в това число в областта на полицията, правосъдието и разузнавателните служби. Както знаете, тази конвенция в момента се актуализира. Работата започна официално, когато се отбеляза 300-та годишна от подписването на конвенция 108. Това беше на 28 декември 2011 година в Брюксел. След това комитета на министрите беше даден мандат и комитета, който аз представлявам, започна работа по модернизация. Работата започна с публична консултация и на която се уточниха основните параметри през 2012 година на 30-та пленарна сесия беше приета проект за модернизация. Това беше през 2012 година. Комитета Адхок защита на данните, който има задача да довърши работата и да подготви протокол за изменение към конвенцията, този комитет вече проведе две заседания и би трябвало да приключи своята работа на третата и последна среща в началото на декември месец. Проекта за изменение би трябвало да отговори на целите за модернизация, т.е. да се засили защитата на лицата с оглед на технологичните промени, като дава възможност заедно с това да се а, използват личните данни. Друг а, важен аспект е конвенцията да, да има доверие в конвенцията, ние трябва да гарантираме така, че когато кандидат за присъединяване отговаря на условията и спазва поетите ангажименти. Това е задължително условие за обмена на информация. Става дума също така за осигуряване на съгласуваност между правната рамка на Европейския съюз да се потвърди универсалния характер и както и отворения характер на конвенцията. В общи линии проектът е следния. Член първи предлага да се подчертае по-добре целта на конвенцията, именно да се гарантира на всички физически лица, независимо от националността или от там, където живее, да бъдат защитени личните му данни, така че да се гарантират останалите му права и свободи, а именно право на личен живот. Не става дума за иерархия на права, а да напомним, че използването на личните данни има отражение върху други основни права. Що се отнася до приложеното поле, то обхваща обработката на всички лични данни, както автоматична, така и неавтоматична обработка. Винаги има хоризонтален подход, обхваща се частния и обществения сектор, в това число полицията, системата за правосъдие и разузнавателните служби. Конвенцията няма да се прилага при обработката на личните данни на физически лица, когато се отнася за дейности от изцяло личен характер. Член втори предвижда възможността страните да отправят писмена декларация към Генералния секретариат и да се каже, че някои данни не могат да се обменят. Тази възможност не бива да се тълкува по начин, който да дава възможност да се прилагат по скрит начин резерви. Държавите членки могат По тази причина ние смятаме, че не става дума за трайно изключение – и тази възможност декларация ще бъде прекратена през 2020 година. Конвенцията няма пряко действие. Всяка страна предприема действия с оглед прилагане на принципите на конвенцията. Това трябва да стане при влизането в сила на конвенцията. В момента не се извършва контрол за това дали мерките са прияти, дали се изпълняват. Тези мерки трябва да се прилагат след присъединяването. Един кандидат за присъединяване трябва да покаже, че са били предприяти мерки. Що се отнася до основните принципи в член пропорционалност, точност, добросъвестност. Тези принципи са достатъчни, за да се обхванат различните ситуации на обработка на личните данни. Текста трябва да се подсили, като се включи принципът на пропорционалност и съразмерност. Тези разпоредби имат за цел да осигурят принципът на съразмерност при обработката на дейности и изборът, както изборът на начините и методи за обработка. Освен това предлагаме да допълним принципа на съразмерност с принципа на минимизация на данните, т.е. събирането на данните трябва да се осъществява в съответствие с, с принципа за събиране на минимално необходимите данни. В проекта се предвижда да се въведат условия за легитимност, т.е. съгласие на засегнатото лице и и други случаи, в които обработката е съответства на закона. Тук е, са обхванати всички мотиви, които са заложени в член 7 на европейските директиви. Що се отнася до чувствителните данни, принципът за забрана при липсата на съответни гаранции се запазва. Проектът уточнява, че целта е да се предотвратят опасностите, данните да не се използват за ограничаване на правата и да се избегнат опасността от дискриминация. Биометрични данни, генетични данни, има разлика между чувствителни данни, като генетични данни и онези, които стават чувствителни поради използването им, т.е. данни, които го сочат расов происход и политически убеждения. някои данни могат да се събират стига да не води до нарушаване на основни правила. Също така в текста се въвежда задължението да се гарантира прозрачност на обработката. Трябва да се предоставя минимум информация Това е, е същото, това е идентично като с разпоредбите в европейското законодателство. Що се отнася до правата на съответните, на засегнатите лица, е, лицата трябва да могат да имат гаранция за това, че ще се запазва личното им достоинство и има списък от информация, която ще се предоставя на засегнатото лице трябва да се предоставя информация за происхода на данните, за пазването и съхранението на данните. Също така лицата имат право да получат информация. Преводачите се съгласиха да работят до 1 без 20. Бихте ли съкратили малко изказването си, защото петима души са се записали за изказване. Моите колеги, които работят активно по въпроса, искат да чуят мнението на съвета на Европа. Благодаря ви. И така, правата са подсилени, предвидени са и задължения за отговорно, за отговорна обработка на информацията. Предвидени са инструменти за оценка на риска, свързан с, с рисковете. Що се отнася до трансграничният обмен, Запазва се нормативната база на Европейския съюз и предвиждат се и някои изключения, които намираме в допълнителния протокол. Друг важен елемент е контрола. Това е записано в допълнение. Засилват се правомощията на контролните органи на личните данни. Поставя се акцент върху необходимостта от сътрудничество между органите за защита на личните данни и накрая Комитета по конвенцията ще получи разширени правомощия за да може да има предварителна оценка преди ратификацията, но трябва да има и механизъм за наблюдение, така че да се прави периодична оценка. Стигам до заключението. С тази модернизация конвенцията ще бъде съзвучна с нормативната база на Европейския съюз, ще може, да засили дейностите за защита на личните данни, ще има процес на проверка на това дали се спазват принципите на конвенцията и ще се прави оценка на изпълнението. Конвенцията ще играе централна роля в защитата на личните е, данни. Тя е солидна база в областта на защита на личните данни и дава възможност на третите страни, които се присъединяват, да, е, да получат признание в сегашния контекст на отслабването на основните права и свободи в общото широко разпространеното наблюдение е много важно да се засили защита на личните данни в Европа и света. Модернизираната конвенция – е много важна стъпка в тази насока. В заключение искам да привлека вашето внимание върху това, че е необходимо да приключи работата по модернизацията. Консултативният комитет приключи своята работа преди две години е, след, след като трябваше да синхронизира своята дейност нормативната база на Европейския съюз. Две години по-късно Преговорите в Брюксел все още не са приключили и е много трудно да се съчетаят календарите и графиците на двете организации. Дали можем да поемем риска да забавим изменението на конвенцията, след като имаме предвид, че сближаването с нормативната база на Европейския съюз ще се осигури. Конвенцията е основата на режима на Европейския съюз в тази област и не може да бъде иначе. Как можем да смятаме, че двете нормативни бази могат да бъдат в противоречие? Двете нормативни бази трябва да се допълват взаимно. Забавянето на текста създава опасност за поставяне под съмнение принципите в конвенцията и може да обезкуражи трети страни, които искат да се присъедини. В крайна сметка се отслабва правото защита на личните данни в Европа и света. Благодаря. Благодаря. Съжалявам, че трябваше да ви помоля да побързате, обаче искам да дам възможност на членовете да се изкажат, да зададат въпроси. А, аз времето ни е много ограничено. Документът е раздаден, така че ще може да се познаете с него. Софи. Благодаря, господин председател. Аз имах едно изказване, което трябваше да трае 10 минути. Ще се опитам да го направя за 2 минути. Първият въпрос, който искам а, да повдигна, това е общата подкрепа за конвенцията, а, Исках да повдигна този въпрос, защото мисля, че той е много важен е, за Европейския съюз, за Европейският парламент. Европейската комисия и съвета са на същото мнение. Искам също така е, да обърна внимание върху сходствата и големите е, тесните връзки между конвенцията от една страна и работният документ от неговите членове 25 и 26, защото в този документ осигурява защитата на личните данни, принципите на конвенцията, показва, че трябва да има, да има а, а, да има координация с конвенцията и като са бъдат спазени определени условия. В сегашната директива, в нейния преамбил, има ясен, се дава ясен сигнал, че директивата усилва а, а, действието на конвенцията. Това също трябва да бъде ясно да се заяви и това е нещо, което а, показва връзката между двата инструмента. Конвенцията от една страна е общ цел, но имаме в нея член 11, където се осигурява а, разширява защитата на национално равнище и тук именно става дума за това. По отношение на проекто регламента, това е много важен а, елемент в глава 5, 40 член от решението на съвета по отношение на решението за адекватност. И има редица пунктове, които трябва да се разгледат във връзка с това. Когато една международна организация е подписала международно споразумение, именно това е един от елементите, залегнал в 41 член. И а, а, а, предложението на точка от преамбюла 81А се споменава изрично конвенцията. Искам накратко а, да се а, спра на работата на комитета по конвенцията 108. Работим а, върху обмена на финансови данни с общите стандарти, в рамките на общите стандарти на ОИСР, информация за данъчни нужди. Работим също така за размяна на медицинските данни, така наречените големи масиви от данни. Европейският съвет е, има ролята на наблюдател във вашия комитет. А пък вие сте винаги добре дошли да присъствате и да следите тази работа. Това са теми, които общо взето не са обект на работата на комисията, на комитета. Е, е, това се отнася и до е, управлението интернет. И мисля, че с този кратко изложение ще спра до тук. Благодаря Софи, че беше толкова лаконична. Сега ще дам дума на останалите колеги, записали се за изказвания. Благодаря за търпението ви, благодаря и на преводачите, които ще останат малко след определеното време. Благодаря, господин председател, благодаря за краткото представителство. Виждам, че конвенцията 108 е един много важен инструмент. И е, не трябва да забравяме от нуждата от сближаване между работата ни в Европейския съюз и работата по конвенцията, защото конвенцията има голямо значение за страни, които не са членки на Европейския съюз. И за това би било много важно да работата в тази насока да продължи. Имам два въпроса. Първо, проектът предвижда задължение да се информира страните взаимно за нарушаване на условията за сигурност. Бихте ли обяснили каква е логиката? би било вреда на защитата на данните, ако имаме подобно изключение а също и нещо във връзка с решението на Европейския съд за правото за забравяне. Обсъждали се този въпрос и ако да, а как ще се постигне балансът между правото на забравяне, което е решено от съда, а, и а, свободата на словото? Господин, господин Бонифоен. Благодаря, господин председател. Благодаря и за вашето представяне, господин представител на съвета на Европа. проекта на конвенцията 108 предвижда, че данните могат да бъдат предадени само ако лицето е дало ясно и недвусмислено съгласие за това дали всички страни по конвенцията са се съгласили, че е необходимо подобно абсолютно строго и изрично съгласие на лицето, като се има предвид законодателството на Европейския съюз по отношение на размена обмена на данни. Наред с това, не, се, а, не е казано а, ясно какво е, са легити, какво е легит, представлява легитимна нужда за подобно третиране на данните. Ще има ли достатъчна гъвкавост в конвенцията? Ако има такава гъвкавост, няма ли с това да се намали нивото на защитата на личните данни? Благодаря. Ан Бегинг, отказвате се да се изкажете? В такъв случай, Ян. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Уолтер и господин Кросни. Благодаря за представените на конвенцията, най-напред искам да направя една забележка и тя е следната. Може би в даден момент е необходимо в тази работа да се включи и комисията, защото тя преговаря от наше име и бихме искали и те да ни докладват за хода на преговорите и докъде е стигнала работата. Съгласен съм с забележките на господин Бони за ролята на конвенция 108 а също така съм съгласен, че при по-нататъчните преговори трябва да се вземе предвид работата по рамковият регламент. Ще се опитаме да направим това. Като докладчик по новите рамки за защита на личните данни мога да докажа само, че имаме един много последователен подход и ще бъдем щастливи и ще се радваме, ако работата продължи по същия начин. Защото по този начин, откровено ще кажа, ще бъде много улеснена нашата работа. Иначе би било много сложно, ако онези, които искат да въздействат върху по-нататъчната подготовка на, на рамките, рамковата, рамковия документ за защита на данък на Европейския съюз, се сблъскат с различен подход от страна на онези, които работят по конвенцията. Това би затруднило нашата работа, несъмнено. И няма да даде възможност за бързо приемане на документа. И още един път искам да кажа, че мисля, че е абсолютно необходимо да работим за под, в подкрепа на тази конвенция. В нея трябва да се включат колкото може повече страни. Ние ще се опитаме да свършим нашата част от работата. А, абсолютно абсолютно а, необходимо беше да чуем докладчикът от страна на Европейският парламент. А сега бих, бих могъл, господин Волтер, бих могъл, господин Волтер, да ви помоля накратко да отговорите на направените забележки и въпроси. И след това ще помоля и Софи да направи това, ако има нещо да каже в заключение. Може би първо вие, господин Уолтер. Благодаря. По въпроса за нарушаване на неприкосновеността на личните данни. Знаете, в Страсбург сме обсъждали този въпрос и бяхме на мнение, че не трябва да отиваме прекалено далеч, като изискваме обявяване на всички нарушения. Защото трябва преди всичко да се обърнем внимание върху нарушенията, които представляват истинска заплаха за основните права. Наред с това е необходимо е това съобщение да бъде направено от органите, които са натоварени с защита на данните, които трябва да информират засегнатите лица а също така и онези, които отговарят за обработката на личните данни. По отношение за правото за забравяне. Разгледахме този въпрос и смятаме, е, че не е необходимо изрично да се споменава правото на забравяне защото има други въпроси. Правото за заличаване на данните, правото за, за тяхното съхранение и времето за тяхното съхраняване. Те фактически постигат целите на това искане за право за забравяне. И най-малкото така тълкуваме решението на съвета. И разбира се, девети член на конвенцията предвижда, възможността да се допускат определени изключения от някои от клаузите на конвенцията, а, включително правото на заличаване, а, когато те застрашават а, свободата на изявите. А, това отговаря и на решението на Европейския съд за правата на човека, който е дефинирал определени критерии, които трябва да се прилагат в подобни случаи по отношение на съгласието. А това е въпрос, по който няма окончателно решение и категорично решение. Трябва да чакаме допълнителни решения. Във всички случаи е, съгласът трябва да бъде, съгласът трябва да бъде изрично изразено. По това няма никакво съмнение. А съдът трябва да се произнесе по други страни на изискванията за съгласие въпроса е за възможната гъвкавост е, на, на конвенцията. Несъмнено тук се крият някои рискове. Но е, по силата на своята природа, конвенцията е общо взето доста, доста обща. И има фактически два мотива, които и дават легитимност. От една страна изричното съгласие, от друга страна действащото законодателство. Става дума за членове 7 и 8 от Европейската директива, а също така и от други начини за легитимиране, които се намират в препоръките на Съвета на Европа. И за да приключа, ще нещо, което беше казано току-що, ще се позова на него. Днес е особено важно да се направи опит да се тази конвенция да се разшири, тя да не бъде само конвенция на съвета на Европа, в нея да се включат и други страни. А, а, а, имаме е, такива примери, не виждаме защо страните, които са, е, които са страни по конвен, други конвенции на съвета на Европа, да не бъдат страни по конвенция 108 те ще бъдат така настойчиво поканени да се присъединят към конвенцията. Благодаря и сега за заключителни думи. Благодаря. Няма да се връщам в подробности към всички въпроси. Само във връзка с случая с Google, позовахте се на решението на Европейският съд за балансът между членовете 7, 8, 9 и 10. Едните се отнасят за на свободата на словото, другите за свободата на изявяването. И тук има критерии, които могат да бъдат полезни в някои случаи, не във всички случаи обязателно, при които се дефинира понятието публично лице. В момента Разбира се, се вървиме към присъединяване на Европейския съюз, към Европейската конвенция за правата на човека. Благодаря, Софи. И сега ще спомена само нещо, което е много важно. Ние имаме много тесни връзки с съвета на Европа. Благодаря на колегите, които останаха до този момент, които останаха да изслушат това изложение и зададаха въпроси. Благодаря и на двамата ни гости. Е, и с това приключвам тази сутрешното заседание. Закривам заседанието. Nevertheless, it was very good meeting. Very good pleasure.